Good morning, ladies and gentlemen. The most important colleague... Добър ден, дами и господа. Най-важният колега за началото на нашето заседание е тук. Това е докладчика, така че можем да започнем работа. Днес работим в много приятна, удобна зала в самия център на сградата на парламента. Но ако остане все така празна залата, няма още дълго да можем да я ползваме. Agenda for today. First I... И така, нека да преминем към първата ни точка от нашия дневен ред днес. Всички точки са много важни, но първата точка е доклад по собствена инициатива на нашата комисия Саударга Салгирдас от Литва и от НП е нашия докладчик. ...821 са измененията, които са внесени по проекто доклада на господин Алгердас. Докладчиците в Сянка ще се срещнат днес така че да постигнат споразумение по компромисните изменения. Предвидели сме около час, малко по-малко, по този доклад за неговото обсъждане, защото изборите, гласуването трябва да започне в 10 часа и се надявам тогава, че всички членове на нашата комисия ще бъдат по местата си. И ще има много повече хора, отколкото има сега и така, ако някой иска да посети тази зала, нека да заповяда в 10 часа. Сега давам думата на докладчика за 10 минути. Благодаря, господин председателю и колеги. Благодаря ви. Благодаря за вниманието, което отделихте на моя доклад повече от 800 изменения, както посочи председателят. Так, това е сигурно доказателство за интереса към този текст. А, енергийната сигурност е много важна тема на дневен ред от доста време, обсъждана в медиите и напълно разбираемо е това. Нека първо да направя един общ коментар – що се отнася до стратегията по отношение на тези изменения, които са внесени. Разбира се, е, ще отчетем приноса на всеки един, но физически не е възможно е, да подходим така към всяко едно изменение. Именно за това ще се съсредочим върху основните теми, а тези, които имат периферно или по-дребно значение ще е, бъдат е, е, ще им бъде отделено по-малко внимание. Основната задача на парламента, според мен, е да се постигне широк консенсус между политическите партии по този толкова значим въпрос. Но всичко това беше обсъждано не веднъж. Още един коментар от общ характер. В началото се говори за енергийния съюз. Този съюз ще бъде представен утре в парламента. и е, тази е, цел е, все повече се доближава до нас, така че в доклада трябва да се съсредоточим и върху този аспект. И също така, с оглед на измененията, ще трябва да насочим вниманието си към енергийната сигурност, именно в рамките на енергийния съюз и всички специ... специфичните въпроси нека да бъдат загърбени временно, след което ще се върнем отново на тях. Още един въпрос, свързан с енергийната ефективност. Ясно е за всички, че енергийната ефективност е изключително важна тема. Много от измененията са и посветени. И бихме искали да включим голяма част от тези изменения, но това не е първата ни, е основната ни цел – енергийната ефективност. Често се подчертава, че най-добрата енергия е тази, която не се потребява. Това е добър подход, но ако няма енергия, ако няма достъп до енергията, или пък ако тя струва прекалено скъпо, какво ще стане с енергийната ефективност? Така че трябва да се намери баланс между енергийна сигурност и енергийна ефективност. Ще се стремим да включим този аспект в рамките на възможното в доклада. Сега, енергетиката, производството на енергия – това разбира се е от компетенциите на държавите членки, но държавите членки би следвало да планират подхода си в рамките на координиран подход. Трябва да постигнем компромис и по този аспект. Тук няма да накърняваме правомощията, компетенциите на държавите членки но е, ще трябва да бъдат обсъдени е, тези аспекти, за да постигнем още подход. И накрая външното измерение. В доклада се подчертава, че трябва да работим по методите, по подхода. Комисията трябва да разработи е, стратегия за общ механизъм за търговия. Не, тук също не трябва да бъдат накърнявани суверенитета и компетенциите на държавите членки. Така че ето а, набор от въпроси, които трябва да обсъдим и с докладчиците в сянка, и с колегите. Ще проведем един открит дебат по тази тема и се надявам, че ще постигнем компромис. Благодаря ви, колега. Сега Давам думата на докладчика в сянка. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за извършеното от него. Това наистина е доста сложна, комплексна задача, особено с оглед на тези 800 и повече изменения. Това е огромно предизвикателство, въпросът с енергийната ефективност, а енергийната сигурност е комплексен проблем. Радвам се, че нашата дискусия няма да се ограничи в изкопаемите енергийни източници, а ще бъде обсъден в по-широк аспект този въпрос. Проектите за компромисни изменения показват че трябва е, да се отчитат краткосрочните потребности а, е, и включването им в дългосрочен план. Внесените изменения показват, че енергийната сигурност а, е в рамките на нашите отговорности и само ние можем да положим максимални усилия в тази посока, не само що се отнася до европейската политика, но и до националните политики на държавите членки. Радвам се, че е, сред е, предложенията за компромиси е, засегнат енергийната ефективност, пестенето на енергия там. Това също ще помогне да подобрим енергийната си ефективност. А, смятам, че днес след обед, по време на заседанието на докладчиците в Сянка, ще постигнем е, компромиси по много от въпросите, и ще решим проблема с големия брой изменения. Аз имам предложение, което е свързано с развитието на възобновяемите енергийни източници, както и на ефективността. Така или иначе подходът ни е силно позитивен. Благодаря, колега. От името на консерваторите, реформаторите, Ашликов. Благодаря, господин председател. Наистина, при такъв голям брой предложения за изменение, давам си сметка, че това ще иска много време. За съжаление обаче, тези е, изменения призвават към много индивидуални мерки. Това може да разфокусира целият доклад. Е, накрая може да се озовем с едно е, дърво, коледно дърво, в което всеки член е, е закачил своята топка, и иска своето съответната мярка. Трябва, би, трябвало, би трябвало да си дадем сметка за това какво е постижимо и за да може един разумен доклад от страна докладчика да има максимално въздействие в тази област. Е, много важно е да се засили взаимовръзката и да се вземат мерки, за да се за, за, е, довърши е, единния пазар, енергиен пазар. За това ние призоваваме комисията и други съответни органи да подкрепят инвестиции в проекти от общ интерес – където е възможно, би трябвало да се придържаме към тези по-широки принципи и да избягваме прекалено задълбаване в подробностите. Трябва да подчертаем сферите, където трябва да се работи, именно е, завършване на, на единия пазар, така че след време да можем да се е, да, да е, дадем възможност да функционира този единен пазар. След 10 години би трябвало е, да сме в състояние, ако Путин реши да изключи, е, да, за, да е, затегне кранчето, е, да сме независими зависими е, от е, него. Затова приветствам е, допълнителните усилията за компромис, за да се прилага напълно съществуващо законодателство от всички държави членко, членки и по-специално третия енергиен пакет. Приветствам и призива в измененията да се възприеме един неутрален по отношение на технологиите подход, да, като се даде възможност държавите членки да използват своите местни ресурси при разработване на технологиите си. Трябва да внимаваме обаче по няколко е, пункта. Компромис 6, е, където се казва, цитирам, декарбонизация на енергийния микс е, възоснова на обновяеми енергийни източници. Не можем да говорим за значението е, на технологичната неутралитет и значението на пазара в един параграф и след това в следващия абзац да казваме, че енергийната система ще почива върху обновяеми източници. Просто това не е, е състоятелно, не може да стане за повечето държави членки и енергийния микс Фронтекс не, е, не зависи от нас, от държавите членки. Говорим за значението да се приеме и на време да се изпълнява директивата за е, е, индустриалните емисии. И същевременно е, говорим за инвестиции 300 милиарда евро, където и не, без да се знае откъде ще дойдат. Това е хубаво, но е, немислимо е, не, не, неразумно е да се е, е, разграничим е, от това, защото е, бюджета, средства ще дойдат от други важни, ще се прехвърлят от другите рак бюджета, като науч, научите изследвания. Сега господин Петерсън от АЛДЕ. Благодаря. Аз също ще започна с благодарности към докладчика за сериозната работа, която е извършил. Наистина доста трудна е била тази задача. А, никак не е лесно и да се справиш с толкова много изменения. Но има много общи точки в нашето виждане, така че ще постигнем а, споразумение, сигурен съм. Нека да се спра на някои от изменения, темите в тях. 166-то изменение за киберсигурността. Там се подчертава необходимостта да се защитат интелигентните енергийни мрежи от все по-сериозните кибератаки. Също така трябва да можем да отговорим на тези предизвикателства, да реагираме своевременно на тези атаки. Европейския съюз трябва да разполага за съответните инструменти, за да се бори с подобни видове престъпност. На второ място, управлението. Това е много важен според нас приоритет за утре е предвидено обсъждането на тези въпроси. Трябва съгласувано да действаме в тази посока. Това означава, че трябва да прилагаме личното законодателство от третия енергиен пакет. Трябва да спазваме тези изисквания. и по отношение на потребителите, по отношение на производителите на енергия, условията трябва да са едни и същи за всички. Също така трябва да свием потреблението. Има няколко изменения в тази посока. Надявам се, че те ще бъдат прияти. Имам предвид по-специално 315-то изменение. От финансова гледна точка трябва да направим всичко възможно, за да доведем до успешен край плана Юнкер – Знаем, че има много средства е, налични, но трябва е, да е, намерим съответствията между тези средства и съответните проекти. Така че да се опрости процеса за приемане на проектите и тяхното финансиране. Трябва да се гарантира стабилност и да се задвижат спящите пари. 206-то изменение, надявам се, че и то ще бъде прието. Развитието на заетостта също е приоритет. Искаме да изтъкнем значението на това възможностите за разкриване на работни места в енергетиката, нямам тук предвид само трансграничните действия, а и отоплението за битови нужди. Благодаря ви. Колега от името на Зелените, господин Явор. Благодаря, господин председател, драги колеги. Аз също се присъединявам към ораторите, изказали благодарности на докладчика за неговата работа. Сътрудничеството ни беше отлично, мога да кажа това. Имам, постигнали сме почти пълен консенсус по няколко аспекта. Енергийната ефективност, например, свиването на търсенето на енергия и много други аспекти. Искам да подчертая нещо една обща бележка, ако ми позволите, и след това ще навляза по същество по други въпроси, важни за нашата група. На първо място, в измененията, които сме внесли, сме подчертали по-специфични искания, предложения конкретни е, с конкретни измерения, конкретни цели. От това именно имаме нужда. Ако изготвим списък с е, е, пожелания, без да посочим пътя за тяхното изпълнение, нищо няма да се постигне. Така че нашите изменения имат конкретна насоченост Искаме да бъде отразена нашата позиция на базата на това, което вече е било прието в парламента. Многократно парламента се е произнасял по отношение на енергийната сигурност по връзките с климата, развитието на възобновяемите енергийни източници и е, комисията и съветът не трябва да е, подкопават е, тези позиции, стратегически позиции на парламента. В противен случай ще трябва да върнем текста. И а, още една обща един общ коментар. Много е важно енергийната сигурност да бъде а, е, конкретно включена в а, е, политиката. Това е стратегия, която хармонично трябва да се впише в другите хоризонтални сектори на европейската политика, по-специално е, по отношение на климата. Важно е също така да не е, възприемаме конфликтна позиция е, спрямо вече приетите е, изисквания по отношение на климата. Сега няколко практически коментара и ще бъда кратък тук, господин председател. Най-важният елемент, от който зависи успеха на енергийната сигурност в Европа, това е развитието на възобновяемите енергийни източници в правната сфера, в обмена на информация между държавите членки, това също трябва да намери своето изражение. И още нещо. Енергията не трябва да бъде скъпа трябва да намалим и нашата зависимост от външни енергийни източници. Нямам предвид тук само руския газ, но и други подобни източници. Сега от Обединената левица господин Скилиотис. Благодаря много, господин председател. Наистина добра работа ще свършили и е, важно е да напреднем с тези предложения за компромиси, но а, има някои пропуски в текста, които трябва да се запълнат. Например, необходимостта е, за енергийна сигурност. Това Е, от е, философията, която ще възприема именно, че енергията е благо, до които всички трябва да имат достъп е, би трябвало да обърнем внимание на един нов момент, да се борим с енергийната бедност, така да се каже. Второ, необходимостта от пряк достъп до източници. Изолирането на държави би трябвало да бъде сведена до минимум. Е, би трябвало да е, Имахме е, планове, които обаче не бяха осъществени и проекти, които не бяха осъществени. След това проучванията и насърчаване на проучвания за газ в Средиземно море, това също беше проект, който бе изоставен би трябвало особено да говорим за това именно, е, за е, е, източното част на Средиземноморието, защото на юг от Европа има особени затруднения в това отношение. Благодаря на колегите, които с благодаря на колегите за предложите изменения, но би трябвало да обърнем малко повече внимание именно на източното е, Средиземноморие. Е, имаме различни позиции относно ядрената енергетика. Е, когато обаче тя се използва за мирни цели, би трябвало да бъде насърчавано нейното развитие. Смятам, че това е много положително за осигуряването на, е, за енергийна сигурност е, и за околната среда също така. Не сме съгласни обаче с това, че участието на комисията а именно предписания, които идват от страна на комисията, която става дума за преговори между правителствени или двустранни споразумения. В съобщенията на Европейската комисия се говори за Европейски съюз. Смятаме, че това е грешно като подход. Е, в този момент, е, в който е, не бе гарантирана енергийна сигурност в Европейския съюз, това си остава проблем на държавите членки. Не можем да си позволим да допускаме изолирането на една или друга държава членка. Никоя държава членка не трябва да се чувства изолирана и сама т.е. участването и воденето на преговори чрез е, комисията е, е, и участието на комисията в междуправителствени преговори. Това е пътя Във всички случаи обаче комисията не трябва да пречи на държавите членки да търсят, е, е, да водят преговори за е, източници на енергия. Благодаря и приемам някои изгледания. Драги колеги, много ви моля да се съобразявате с времето. Три минути има всеки оратор. Следващият оратор благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за извършеното. Да, наистина измененията са много наброй, много внимание ще им отделим. Радваме се, че много от нашите аргументи са подкрепени и в измененията на други групи. Необходимо е да се съсредоточим върху възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. Е, необходимостта е, също така е, да имаме по-амбициозни цели по отношение на климата, те да придобият задължителен характер. В сферата на транспорта също трябва много да се работи, за да се свият емисиите. Също така трябва да развием политиката си в сферата на енергетиката. Е, три елемента според нас имат основно значение. Гражданите трябва да бъдат в центъра на всеки е, на всяко решение. Не трябва да се предабрегва социалното измене, измерение. И а, е, трябва да постигнем а, този а, преход много бързо. Не трябва да се задоволяваме с политика отгоре надолу с мерки, които се налагат на гражданите. Също така трябва да проявим по-голяма бдителност по предложенията, направени от гражданите. Надявам се, че много от тези изменения ще бъдат приети. Трябва да възприемем един глобален и интегриран подход, защото този въпрос не е статичен. И е, тук се включват и много други е, сектори, като земеделието, например. Е, всяка калория, използвана в замеделието, всъщност 10 калории са необходими, за да се използва тази една калория. Така че е, всички тези аспекти е, трябва да си имат предвид. Още нещо. Трябва да проявяваме разум. Нашите е, решения не трябва да почиват на базата на някаква конфликтност, атаки срещу държавите доставчици на енергия. Благодаря на докладчиците в Сянка. Сега ще дам думата на колегите. Всеки ще разполага с минута и 30 най-много, тъй като списъка е доста дълъг. Госпожа Калас. Благодаря на докладчика за свършената работа. Наистина твърде много предложения за изменения има и много работа предстои. Ще се спра на няколко от измененията. Аз съм предла... предлагам да се е, наблегне на значението на цялостната картина на търсенето и, предлагането на енергия в е, Европа, вместо да се вглеждаме в... Е, през националните граници защото е, изолирания подход, изолиращия подход е безсмислен, ако е, предлагането не е достатъчно е, и не отговаря на търсенето. Същото и е, за субсидиите. Те трябва да помогнат за прехода към нисковъглеродна е, економика на Европейския съюз като цяло. Ако една страна субсидира е, една технология, а през границата е, има свръх предлагане на енергия, това са просто хвърли на вятъра обществени средства. Ето защо смятам, че по-важната роля на ЕСОР е от значително важно значение, за да сме сигурни, че електропреносната мрежа е изградена, за да се улесни трансграничния пренос и това е ключа към завършване, изграждане на вътрешния енергиен пазар важно е и този въпрос за енергийната сигурност и ефективност. Само нещо. Е, добре е, че се споменава Балтийския план, е, план, план за Балтийската мрежа, но трябва да помислим и за неговото приложение. Кристофол. Аз също благодаря на докладчика за отлично свършената работа. Този доклад е, наистина е, предизвиква много предложения за изменение. Е, енергийната ефективност, енергийната сигурност са важни неща за Европа доставката на устойчивата снабдяване, доставки на електроенергия е, много важно и би трябвало да имаме държавите членки да имат повече избор на източници. Е, триъгълника Гърция, Кипър и е, Близкия изток е, е много важен е, триъгълник. Би трябвало е, да използваме потенциала на тази. Е, на този район. Не трябва да гледаме само към Русия, защото би трябвало при всички е, изменения да наблягаме на това, че целите, да, да повтаряме какви са целите ни. Е, Кипър, както и е, Гърция, се намират в, една, в един район, така че би трябвало от наша гледна точка наистина да подкрепим пакета Юнкер, за да остане той просто на хартия никой европейски гражданин е, да не бъде лишен от е, е, достъп до електроенергия. Преводача се извинява, че не може да следва скоростта на оратора. Thank you, Chairman. I would like to uh, thank our rapporteur for the... Господин председател, благодаря на нашия докладчик за изчерпателния доклад, който обхваща всички области на, на енергетиката, но две неща следва да бъдат подчертани. Първо, политиката, която Русия е, води отдавна с цел да елиминира Украина от транзита на природен газ към Европа. Още от 2006-2009, когато <clears throat> говорихме за Северен поток, Имайки предвид нашата позиция по отношение на Украина, би следвало Европа да изработи един последователен отговор в реакция на заплахът от руска страна за енергийните доставки в Южна и Юго-Источна Европа. На второ място за обнов... възобновяемите енергоистичници. Естествено, това ще бъде е, едно от основните направления на нашата енергийна и климатична политика. Но подходът ни трябва да бъде по-общо европейски, по-ефективен економически и енергийно и да отчита специфичния потенциал на региона. Ето, тези две теми аз ще държа особено да бъдат отразени в доклада. Благодаря, казва председателя. Благодаря, колега. Закривам списъка е, на изказващите се. 11 на остават. Никой не желая повече, слава Богу, да се запише. Господин Кели е следващия. Благодаря, господин председател. Е, темата на днешната дискусия и на доклада, който обсъждаме, е, е Европейска стратегия за енергийна сигурност. Ако нямахме проблем за сигурността, тя нямаше да бъде и упомената и въпросът естествено бе разискван тук от другите колеги. Нашето положение е крайно несигурно. Разчитаме най-вече на изкопаеми горива с източник от не особено надежни доставчици, страни с характеризиращи се с политическа нестабилност. Така че би следвало най-вече да наблегнем върху собственици енергоисточници и върху диверсификация на доставките, за която цел би следвало да се изграждат енергийни терминали, за да се запасяваме, да не, да не е, разчитаме на, на е, текущи доставки от Русия и така нататък. И, значи, е, диверсификация на доставките и, както казах, собствените енергоисточници, най-вече възобновяемите, но и далеч по-голяма е, степен на взаимосвързаност между енергийните мрежи, тъй като това ще гарантира по-висока економическа ефективност на възобновяемите. Не би следвало да забраняваме нищо, според мен, нито шистовия газ, е, е, нито атомната енергия. Просто са необходими повече научни изследвания. Така че с динамиката на научно-техническия прогрес да можем да включваме в е, енергийната структура на, на Европа е, все по-разнообразни енергоисточници. И накрая за транспорта председателят прекъсва. Съжалявам, колега, пресрочихте времето си, госпожа Дали. Съвсем кратка ще бъда, минута и 30, господин председател. Благодаря на докладчика и докладчиците в сянката, и като намирането на компромис по 800 изменения не е шега работа. Бих искал да се подчертая обаче малко повече в доклада въпроса за енергийната изолираност на, на страните, връзките с е, Южна Европа и Средиземноморието. И в тази връзка ускореното реализиране на проекти за стратегическа инфраструктура, особено за прекратяване на енергийната изолираност. В 638 изменение по точка 34 от доклада се повдига този въпрос. Модернизирането на енергийните връзки в Южна Европа също това ще допринесе за е, повишаване на сигурността, е, на енергийната сигурност в е, региона, ще катализира, ще бъде катализатор за развитието на енергийните пазари. Става въпрос за 631 изменение в случая и до някъде 734, което подчертава, че значителните е, залежи от газ е, в е, Северна Африка и наскоро откритите залежи в източното Средиземноморие дават възможност за изграждането на, на, на нов газопровод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 Благодаря. Господин председател, нещо, което се прояви най-вече е, през последните месеци във връзка с украинската криза е, разбира се, нашата прекомерна енергийна зависимост от руските доставки. Е, би следвало да се движим към възобновяеми енергоисточници при това до към 30-та година с намаляване е, с 40% на парниковите емисии в сравнение с 1990 и е, технологиите се развиват динамично. Е, е, има някои много, много перспективни технологични решения, обаче някои неща пренебрегваме. Не обръщаме достатъчно внимание на енергийната ефективност и капиталовложенията в развитието на възобновяемите. Моите изменения са насочени на там. Наистина следва да се ангажираме категорично с постигането на тези цели, ако желаем да стабилизираме економиката, да гарантираме е, е, енергийните доставки, както за промишлено, така и за битово потребление и общо взето нашата енергийна независимост, която има и сериозен външно-политически аспект. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика, на докладчиците в сянка. някъде 8 изменения сме внесли ние, няколко от тях са подписани като няколко колеги като вносители. Особено насочваме вниманието към инфраструктурата и настояваме Европейският парламент да повтори, да поднови своя призив за укрепване на връзките между енергийните мрежи на държавите членки и с поставянето на задължителни количествени цели, и така че да се диверсифицират доставките. Например, Иберийския полуостров има достатъчно газови ресурси, които обаче не намират своя път към останалата част от Европа енергийна ефективност с акцент върху възобновяемите, енергийната бедност. Е, настояваме ние за е, това комисията да се произнесе с е, известие, да, да, да направи обзор на, на проблема за енергийната бедност в държавите членки. По-нататък Хоризонт 2020 в енергийното му измерение. Господин Любих. Благодаря, наистина е, трябва да е, изхождаме от е, търсенето. 20% от енергия от твърди източници е наистина целта ни. Смятам, че това е цел, която е, трябва да съчетае и с е, енергийната ефективност. Разбира се, е, не трябва да откъсваме въпроса с енергетиката от общата економическа политика. Индустриализацията на Европа върви е, ръка с ръка с това. Минала, последните години загубихме 8% от производството в Европа, 2000, от 2008 е, насам по-точно. Така че енергийно е, интензивните е, производства са най-важната част от е, този този въпрос и ако е, искаме да постигнем до 2030 година съответния процент от БВП, е, би трябвало да е, предпоставката е една енергия на изгодни цени и достъпна е, би трябвало да върнем производството отново в Европа, за да можем да се справим и с проблема с създаване на работни места. Това е една е, основна е, цел, а тя, както казах, е непосредствено свързана с целта да имаме една достъпна, да имаме достъпна и на приемливи цени електроенергия за всички. Благодаря, Дел Кастилио. Благодаря, господин председател. Аз също поздравявам докладчика. Наистина това е важен документ е, и важен жалон по пътя за постигане на енергийна сигурност е, е, Смятам, че този голям брой изменения ще допринесе за един по-амбициозен текст. Важно е да се наблегне и на газовата, газопреносната мрежа, не само на електропреносната мрежа и взаимовръзки. Би трябвало да наблегнем и на важната роля на комуникационните и информационни технологии за подобряване на енергийната ефективност. Трябват ни интелигентни мрежи, което означава, че трябва да така проучим поведението на всички потребители. Е, трябва да помислим, е, да видим какви са бариерите пред такива мрежи. Някои са технологични, други са економически, трети са е, чисто е, е економически. Така че тези неща трябва да се подчертаят в текста, иначе текста е добър по отношение на енергийната сигурност. Сега колегата Рощинаро. Благодаря, господин председател. Две кратки бележки по 40-та точка. Е, в първоначалния текст на докладчика е, в тази точка се говори за Русия Броил съм ги повече от 30 изменения са посветени на тази точка от доклада. И според мен е много важно парламентът категорично да се произнесе по, положението. Русия е нестабилен партньор. Дали ще я наричаме политически нестабилен партньор или както желаете, но нещата трябва да бъдат назовавани с имената им. И, и е, не, че съм съгласен с всички внесени изменения, е, внесени от, от някои колеги, но по, после по 48 точка от доклада за междуправителствените споразумения. Е, по време на предходния мандат е, работихме по законодателство, което дава възможност вече на комисията да участва в междуправителствени е, преговори, е, ако бъде поканена. И повече от 90% тогава от е, залата гласува за задължително участие на комисията в такива преговори. Държавите членки, разбира се, ни оказаха единна съпротива не се стигна до е, задължително е, участие на комисията и редица колеги не подкрепиха компромиса, защото смятаха, че той е твърде слабо формулиран. Ето това е, това е нашия шанс, председателят прекъсва. Колегата Шафхаузер има... Всъщност това е колегата Буштинаро. Благодаря, господин председател. Днес не става дума, като говорим за енергийна сигурност, просто за сигурност на, на доставките, а за сигурност чисто и просто. Всякаква политическа, геостратегическа сигурност. Така че аз любезно моля да се упомене категоричната необходимост енергийната сигурност да се съгласува с външно-политическата сигурност. Това е част от общата ни външна политика. И на второ място задължително е, е да съгласуваме с външно-търговската политика на Съюза. понеже в край на краищата в този ресор, в това направление се работи по е, спогодби с е, е, международните ни партньори. На трето място, да се намали зависимостта от един единствен доставчик, независимо дали това е Русия или който и да било друг. И най-сетне много е важно да се има предвид е, необходимостта Европейския съюз да води преговори като блок и то задължително, а не факултативно, защото, знаете, разединени много по-лесно ще ни победят. Благодаря, колегата Шафхаузер. Благодаря, господин председател. Извинявам се, прочим, съжалявам, че не можах да внеса изменения и допълнения. Аз е, Имам е, е, някои чисто експертни съображения, понеже съм си такъв. Първо, е, за енергийната ефективност. Ако искаме да спестим 10% от потреблението, в рамките на 10 години със съответна възвръщаемост ще трябва да инвестираме около 400 милиарда, което не може да стане, ако не бъде благоприятна паричната политика, ако не се благоприятства финансирането на проектите, всичко останало са празни приказки. Други по-съществени бележки. Европа е фактически само част от уравнението тук. Тук трябва да се съобразяваме с субсидиарността и националните прерогативи. По-нататък, е, пазарът, е, е, ние някак си го планираме за 10-20 години, пазарът обаче е много по-динамичен, той работи в диапазон от месеци. По-нататък, Русия не можем да я подминем, каквото и да ви казват. Русия ще си остане енергиен доставчик. И електроенергиен, и газов. И следователно, не би следвало да пречим на Русия да се модернизира технологично, а с Южен поток ние тъкмо това правим чрез нормативна уредба, която не е адекватна на политическата реалност. Благодаря. Благодаря ви, колега. Всички изказвания са много важни. Разбира се, позволете ми от свое име да добавя за една минута колко е важно да говорим за енергийна общност т.е. страни около, около Европейския съюз, като Сърбия, е, Молдова, Украина. На второ място местните енергоисточници, винаги е важно е, за енергийната сигурност и преговорите с Съединените щати за търговия и инвестиции. И там трябва да се помисли във връзка с главата в тези преговори, посветена на енергетиката. На четвърто място, разбира се, конкурентоспособността на нашата економика. Това е особено важна цел в рамките на енергийната политика и на пето последно място е, чисти е, технологии за оползотворяване на запасите от въглища. Така, комисията господин Ханс Ван Стин от Генерална дирекция енергетика моля уважаеми колега, да е, заявите становище на комисията за не повече от две минути. Благодаря, господин председател. Дори по-кратко ще ми отнеме, мисля. Благодаря на докладчика е, за извършената работа, както по доклада, така и по компромисните изменения. Знаем, че това е, това е тежка задача, но обикновено си струва усилията. Поздравления, значи. Е, на второ място, редица тук изказали се, го споменаха също. Да, така е, на лице е категорична връзка между е, този доклад и е, доклада за енергийния съюз, по-скоро известието, което ще публикува утре комисията. Доколкото разбирам, утре самият комисар ще се яви е, пред вас, за да ви запознае със съдържанието на това известие. Но, нека да ви уверя, че е, повечето, ако не и всички въпроси, които бяха обсъждани днес е, тук, са застъпени и то красноречиво, поне в последната редакция на известието, с което съм запознат. Толкова по-добре тъй като въпросът за енергийния съюз те първа ще бъде на дневен ред. Сърдечно ви благодаря и ви уверявам в готовността на комисията да ви съдейства, да бъде на ваше разположение според вашите потребности. Благодаря ви. Благодаря. И последно, за две минути, колегата Салдаргас, докладчикът. Благодаря. Господин председател, остава ми само да благодаря на колегите за приноса. Без тяхна помощ би било напълно невъзможно да се справя, а от друга страна не мога да коментирам каквото и да било в момента, тъй като вашата позиция е толкова съдържателна. Разговор беше толкова богат и чреват с най-животрептущите проблеми на, на енергийната политика, че на мен не ми остава да добавя каквото и да било. Така, от друга страна, разбира се, не, могат, не можем да примирим разногласията, но наша задача е да ги формулираме прецизно, да ги поставим тези различни мнения едно до друго, така че всеки, всяко от тях да получи възможност за отзив. Благодаря ви. Отлично. Точно 10 часа, колега. Благодаря ви, колеги. Е, успяхме, значи, можело все пак е, да изказванията да бъдат не по-дълги от минута и половина. Като говорим за ефективност, е, не само за енергийна, нали? Следващата точка от дневния ред е нова стратегия на Европейския съюз за горите и горското стопанство. Това е гласуване. Нашия докладчик по становище е колегата Гробачик. I'm very glad Mr. to see all the hall uh, full of members. Looks fantastic well one hour ago it was not as fantastic as now so i propose all of you to stay here with some break until Предлагам, е, ето сега залата така прекрасно се изпълни, предлагам всички да останем тук с малка почивка до е, тази вечер до 6 и половина. Получихме такава чудесна зала в средата на е, парламентарната сграда, че би трябвало тя да е винаги препълнена с е, депутати. Сега ще започнем. Имаше, очакваше се процедурен въпрос. Господин Ашеник, който е докладчик в Сянка от Обединената левица. Имате думата.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 Вашата група не иска да подкрепи предложение изменение 2, така че задраскваме ГУЕ от компромисно изменение 2. Сега пробно гласуване. Първо. един и същ въпрос се поставя в пробното гласуване.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 Моя колега си е забравила картата в е, е, Комитета по транспорт е, и отиде да си я вземе. Бихме ли могли да изчакаме? Възможно ли е? Добре, окей. start, colleague, because we've got only six minutes for, for whole voting, as a matter of fact. Да започваме, колеги, защото имаме само 6 минути за гласуване. Изменение едно. За. Против въздържали се, отпада. Изменение 2. За, против, въздържали се, отхвърля се. 3. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 4. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5. За, против, въздържали се, отхвърля се. Шесто за, против, въздържали се, отпада. Седем за, против, въздържали се, приема се. Осем за, против, въздържали се, приема се. Девет за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против. Да проверим е, електронно гласуване. 12. Гласуваме за изменение 12 електронно. От НП един е в повече. Един глас повече от НП. Край на гласуването. Приема се. Моля, вдигайте ръка ясно, за да не губим време в преброяване. 17. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 18. За? Против? Въздържали се? Приема се. 20. За? Против? въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, извинени, е, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, отпада. 28 за, против, въздържали се, приема се. Who, against? Abstention rejected. Compromise amendment. Трето компромисно предложение. Кой е за, против, приема се. 32. Кой е за, против, въздържали се, хвърля се. 30. Изменение. Кой е за, против, Нека да го проверим електронно. Тристо изменение. Моля, гласувайте. А, има един глас в повече от НП. Още един глас в повече. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Добре, че го проверихме. Четвърто компромисно изменение. Кой е за? Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 37. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Отхвърля се. 38. За, против, въздържали се, отхвърля се. 39. За, против, въздържали се, отхвърля се. 40. За, против, Нека да го проверим електронно. 40-то изменение. Моля, гласувайте. Два гласа в повече от НП. Прекратете гласуването. 40-то изменение. Приема се. 41. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 42. Моля, гласувайте електронна проверка 41 изменение. Всички ли гласуваха? От НП пак има един глас в повече. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Добре, че го проверихме електронно. 42 изменение. 28. И така. 42. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 43. За, против, въздържали се, отхвърля се. 44. За, против, отхвърля се. Пето компромисно изменение, кой е за, против, приема се. 50-то изменение, за, против, приема се. 51-во за, против, Приема се. 53-то. Кой е за? Против? Нека да го проверим електронно. 53-то изменение. Моля, гласувайте. Отново има в повече гласове от НП. Да, сега е добре. Резултатите от гласуването приема се. 54-то, кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Шесто компромисно изменение. Нека да проверим 54-то обаче преди това. Електронна проверка на 54-то изменение. От е, НП отново има гласове в повече. Прекратете сега гласуването. Отхвърля се. Шесто компромисно изменение. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. 58. Изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали. Нека да го проверим. 58. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прек един глас в повече от НП. Прекратете гласуването. Приема се. 60-то изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Седмо компромисно предложение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 63-то. За? 63-то, колеги. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 64-то за, против, въздържали се. Отхвърля се. 65-то за, против, въздържали се. Отхвърля се. И така електронно гласуваме по целия текст с а, направените изменения. Моля, гласувайте. The, uh, many, please, <laughs> да извите отново има глас в повече. Прекратете гласуването. 56 гласа за, 4 против, няма въздържали се. Поздравления за доклад, докладчика. Поздравления на, за всички. И така, можем да преминем към следващата точка от нашия дневен ред. Надявам се, че залата ще остане все така пълна. Драги приятели, Имаме само 20 минути за следващата точка от нашия дневен ред. Инвестиране в работни места и растеж, насърчаване на економическото, социалното и териториалното сближаване в Съюза. Драги приятели, дами и господа, или ще останете в залата, или ще я напуснете. Две са възможностите пред вас. но при този шум не можем да продължим нашата работа. А, така че, а, моля, господин Рубик, а, моля и вие не разговаряйте с колегите. И така, Имаме 15 минути за тази точка инвестиране в работни места и растеж. Нашият е, докладчик е колегата Неоклис Иликиотис. Това е, е, е становище за комисия Реги по въпросите на економическо, социалното и териториалното сближаване. Изключително важен е този доклад. И така, че давам думата на докладчика, господин Сили Киотис. Три минути. Благодаря, господин председател. Наистина, това е едно важно становище. Економическата криза наистина е, имаше непредвидими е, ефект върху целия индустриален сектор е, между държавите членки. Е, дистанцията между бедни и богати се увеличи и между държавите членки, между, и в отделните държави членки също. Е, в е, много области е, бяха блокирани от кризата, работните, трудовите отношения бяха подкопани, нарушени, основни човешки права нарушени. Това са над 3 милиона работни места бяха загубени само в индустриалната сфера и особено от младите това е една криза, която наистина е, изисква драстични мерки е, и особено в е, социалната е, сфера. Има няколко държави и региони, които бяха засегнати по-сериозно от кризата. Е, това са малко по-отдалечените райони на Европейския съюз, е, е, би трябвало да има една интегрираща стратегия за е, промишлеността трябва е, съответните економически е, сили да бъдат мобилизирани, за да се създадат нови работни места и да се е, осигури растеж. Разбира се, това е свързано с достъпа до образование и квалификация. Трябва да се отчитат също така и жизнените стандарти. Има а, известни инвестиции от страна на Европейския съюз, но би трябвало наистина във всички случаи да, всички договори да включваме и клауза за заетост, така че да се осигури е, отваряне, разкриване на нови работни места. Това е важно. Би трябвало да се насъчават инвестиции. Е, е, които са смислени имат в проекти, които имат значение за обществото най-общо. Знаем, че в противен случай няма да е възможно да постигнем поставената цел от 20% принос на промишлеността в БВП до 2020 година като разбира се, ударението трябва да е върху това да се създадат работни места в по-затрудните на държавите членки са в затруднение, като в всичко трябва да се отчита и екологичния фактор. Не трябва да си позволим никакво разпиляване на средства, трябва ефективно да разходваме средствата. Разбира се, е, аз очаквах, очаквам е, бележки по текста, е, има изменения, предложения за изменения. Е, предполагам, че още такива ще постъпят. Очаквам среща с докладчиците от другите политически групи, за да може да обмислим и да разгледаме тези предложения. Благодаря, казва председателя. Сега госпожа Хана Вирконен от НП е заявила изказване. Благодаря. Благодаря на докладчика, благодаря и за това заседание, предвидено с докладчиците в Сянка. Много е важно да се предвидят нови инвестиции в е, тази сфера, защото няма как да се променят нещата без инвестиции. Е, кохезионните фондове са точно в тази посока. Няма как да се свият тези инвестиции, е, защото иновацията, изследователската дейност, малките и средни предприятия, нисковъглеродната економика, всички тези аспекти трябва да се предвидят при тези инвестиции. Трябва да се модернизира регионалната политика и да се наблегне на заетостта. Има административен товар, свързан с използването на тези средства, на тези фондове, но това трябва да бъде съобразено и пропорционално с освояването на тези средства. Благодаря много, госпожо. От името на социалистите, следващият оратор. Благодаря, господин председател, благодаря на докладчика. Споделям а, на извършения анализ. Наистина, а, все повече се задълбочават разликите в Европа. Кохезионните фондове имат огромна роля за възстановяване на баланса е, за подпомагане на модернизирането на економиката. Нашата група иска да подчертае е, факта, че трябва да се насочат инвестициите в е, приоритетните сфери, дигитализацията, нисковъглеродната економика, економическия растеж и създаването на работни места. Това ще има огромна роля в близките години. Това се нуждае от истински инвестиции. Кохезионните фондове играят много важна роля в тази посока, но искам да привлека вниманието ви върху ефективността на тези инвестиции. Това трябва да бъде нашата основна цел. Благодаря, господин Тушеновски. Благодаря, господин председател. Аз също а, благодаря на докладчика, го поздравявам за извършеното. Ние сме убедени, че тези а, инвестиции трябва да имат дългосрочни резултати. а, не трябва да разрешават проблемите с безработицата само в определени региони а, трябва да има дългосрочен характер. Не а, трябва а, да а, се а, да финансират само разходите за функциониране. Това би трябвало да бъде включено в доклада, да се наблегне на обучението, изследователската дейност, и е, това да доведе до създаване на работни места. Благодаря, господин председател, благодаря. От името на зелените, Ернест Марагаля. Благодаря, господин председател. А, е, в това становище на комисия ИТРЕ трябва да се да бъде включена работата между различните групи. Тук има и риск, и възможност. Рискът е комисията да се откаже от някои приоритети и борбата с задълбочаване на разминаването на пропаста, а, така че трябва да бъдем осторожни в тази посока. Трябва да се справим с четири основни предизвикателства. Основната цел е намаляване на а, различията в регионален аспект, след това економическо регулиране, не само конкурентно способност, а и действия по посока на изследователската и развойната дейност. Но това вече беше подчертано. И енергийния преход, това също трябва винаги да се има предвид. Това е от основно значение за борбата с тези различия. Благодаря, госпожа Креел. Благодаря, две бележки имам. <clears throat> Първо, нашата комисия особено трябва да наблегне на връзката между средствата за научни изследвания и структурните фондове за постигне целите от 2020. Трябва това да, се, да е ясно. И второ, съвсем конкретно искам да кажа, че трябва

че е, клауза за създаване работни места във всички проекти е далеч от реалността. Да, това е много важно, но ако е, го, искаме да засилим е, е, енергийната ефективност на е, домове, на нови сгради, жилищни сгради и така нататък, не виждам как това ще се свърже с е, клауза за заетост, по-скоро енергийна ефективност. Е, така че в това отношение ние е, ще внесем определено е, предложение за изменение в текста. Някой друг? От комисията господин Филип Монхарт, анализатор от е, е, Генерална дирекция Регио. Okay, um, so thank you very much for all these... Благодаря, благодаря ви много. Uh, много интересни коментари слушах uh, по uh, кохезионните фондове по тази тема. Смятам, че тези ваши коментари наистина са основателни, освен че са интересни. Има и такива бележки, от които които ще отчетем с оглед на бъдещата дейност, така че социалната политика да бъде вписана в по-широка европейска програма. Тук стана дума и за Европа 2020 година. Това искам да подчертая на този етап. Благодаря ви. Председателят благодаря на комисията.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 and also your remarks. Благодаря. Благодаря за това изложение. Срока за внасене на измененията 26 февруари 12 на обяд тази седмица още, така че имайте предвид този срок. И така приключваме с тази точка от нашия дневен ред. Сега нека да направя няколко много важни, според мен, коментара. Първо. А, а, какво беше решено на заседанието на координаторите? Координаторите решиха да се споразумеят по устните въпроси. Госпожа Капел за Big Data, устен въпрос с предложение за резолюция. Координаторите решиха да дадат правомощие на работната група за подготвяне на проект за устна запитване по отношение на липсата на средства. И така, това беше по устните въпроси. Решения Координаторите решиха да създадат работна група по дигитална Европа всички е, членове от нашата комисия са добре дошли да представят кандидатурата си за тази работна група. Разбира се, е, и от други комисии ще бъдат включени колеги. Е, ще бъде обсъден скоро датата за първото заседание на тази работна група. Обеден съм, че много интензивно ще работи тази работна група по-дигитална Европа, цифрова Европа. Тази работна група ще се доближи по структура до работната група Европа 2020. Второ решение на срещата на координаторите делегация в САЩ, Пенсилвания и Вашингтон от 16 до 20 март 9 души ще участват от Европейския парламент от 16 до 20 март. След това в Рига делегация, агенция Берек, 7-8 април. Трима души от нашата комисия ИТРЕ ще участват. Господин Каринчи извън квотата, тъй като е представител на Латвия. Освен това представлява и председателството, разбира се. Все още не съм видял господин Йотингер, но той е тук. Pincher. As usual, we are very glad to see um, Commissioner Oettinger once again. Радвам се, че сте сред нас, драги Гюнтер. Шест години сме си сътрудничали, работили сме заедно. Не, не работите сега по въпросите на енергетиката, но така или иначе всичко е свързано с енергетиката. Добре дошъл сред нас. Драги Гюнтер, добре дошъл в Европейския парламент. Сега отговаряте за цифровата економика и цифровото общество. Изключително важна тема. И така, днес ще обсъдим структурирания диалог между Европейския парламент и Европейската комисия. Това чета поне в нашия дневен ред. Много важно е да структурираме диалога си в нашата комисия с Европейската комисия. Това е много важно. Трябва по-успешно да си сътрудничим. Това е от жизнено значение за Европейския съюз. Комисарът Йотингер отговаря за ключови теми, изключително важни за нашата комисия, защита на данните, далеко съобщенията, авторското право, радиочастотния спектър, право на конкуренция, конкурентно право в тази сфера, засилване на законодателството в тези сфери и неговото прилагане – по-голяма сигурност по отношение на данните, така че виждате с колко много отговорности е натоварен той. Да, разбира се, че споделяме тези отговорности с колеги от други комисии, но основните теми, за които отговаря господин Йотингер, са най-тясно свързани с нашата комисия. Така че имате думата за кратко представяне. Господин председателствуващ, господин Бузек, дами и господа, благодаря ви за тази възможност да разговарям с вас по основните елементи на цифровия сектор за 2015 и да видим е, какви са вашите очаквания, и вашата позиция, е, отношение към е, работата на комисията в тази област. наистина, изграждането на единния цифров пазар, вътрешен цифров пазар е много важна задача и ми трябвало, това е една от целите, които съм си поставил в този мандат стремим, стремим се към един функциониращ цифров съюз по същия начин, както е, енергиен съюз или банков съюз или капиталов е, съюз. Бихме искали Европейския съюз да има обща европейска цифрова стратегия в един завършен е, европейски цифров пазар. Това изисква преди всичко е, тук ще изиграе важна роля директивата за единия телекомуника... Е, пазар на телекомуни... далекосъобщенията. В работната група, в съвета е, също е, заседавахме и на, е, ще заседаваме на 27 февруари е, и се надяваме, че тази директива, че ще получим мандат още преди Велик ден от, по време на литовското председателство, латвийското председателство, извинете. Е, за да може е, след това, след е, Великден да започне тристранния диалог и преговорите по тази директива. Няколко неща са, са успорени, три въпроса са безспорни. В момента темата за спектъра съвета ни е, ни е дал мандат за това. Аз е, е бих предпочел, е, ако е, задачата, раздаването, при раздаването на честоти, при е, аукционите, е, продажби на, на честоти, е, е, имаме е, хармонизиран подход, а не да водим 28 различни политики, защото е, наистина е, чест честотите имат трансгранична стойност и не би трябвало да се раздробява работата в това отношение. Ето защо бих искал да получи мандат от съвета. Е, спектъра е, обаче е, и неговия обхват е друга тема, която е свързана и с неутралитета. Аз е, ще помоля наистина е, за е, определено мандат по отношение на, на спектъра, за да може да постигнем целите, които сме си поставили, с оглед потребителя, пък и най-общо. Това е свързано и с трансграничните, предлагането на трансгранични услуги. Разбира се, неутралитета се тълкува различно от различните държави членки и от името на комисията трябва да кажа, че неутралитета според нас не би трябвало да води до дискриминиране защото е, интересите за защита на данните е, е, еднакво въжат и за произвеждащия данни, и за ползващия ги. В този е, смисъл е, неутралитета е еднакво важен за всички. въпросите. е дали е, има доказано е, услуги, които са от е, общ е, публичен интерес и в които е, всички бихме искали да, които всички преимуществено бихме искали да, е, по които бихме искали да работим. Е, например, автоматизираното е, ние, контрол върху трафика ако искаме да изграждаме, да, да произвеждаме автомобили в Европа, би трябвало да е, направим така, защото и автоматизираното е, е, трафик да функционира. Е, това е, например, ако се намираш на някакво кръстовище в е, гората, в, е, да кажем, в Шварцвалд и ако навигацията ви даде една посока и след няколко минути ви пренасочи. Именно защита срещу пътни транспортни происшествия зависи изцяло от това. И тук конкуренцията не трябва да пречи. Има конкретни предложения и мисля, че предложенията на председателството в момента е във вярната посока, но не е достатъчно смело, не е достатъчно е, дръско. Колкото до роуминга, не всички граждани имат един и същ интерес е, между. Е, е, е държавите по Средиземноморието и е, северните има различия в интересите. Въпреки това обаче ние бихме искали да е, възприемем един е, смел подход, е, за да могат парламента и съвета да преговарят по текст директивата за единния пазар за далекосъобщение е важна, но тя не предлага решение на всички проблеми с цифровата комуникация. За това би трябвало да мислим какво ще стане и не само след реформата, но и по време на реформата. Би трябвало да, е, да изготвим един документ, който да гарантира функциониращ пазар на далекосъобщения в рамките на Европейския съюз и да разпише е, необходимите, е, е, необходимите промени в законодателството в следващите години. Това е чувствителна, деликатна тема. Ние сме посветили на нея много е, кръгли маси, много е, разговори. Би трябвало да провеждаме проучвания, анализи и през есента ще излезем с едно предложение сегашния за защита на авторско право в е, Европейския съюз, което да бъде в контекста на цифровия свят по авторското право трябва да търсим един добър баланс. тук има три, три актьора в областта на авторското право гражданите, потребителите от една страна, ние сме заинтересовани, ние имаме е, нужда от е, образование, ние сме любознателни, любопитни. Е, разбира се, иска да види какво, с какво може да разполага в цифровата сфера, какво може да чете, да слуша, да проследи би трябвало библиотеките да бъдат допълнени с, и да бъдат превърнати в образователни институции след това самите носители на авторски права. Това са режисьори, журналисти, музиканти, е, композитори, режисьори, е, всички, е, които с своя интелект, със своите творчески способности и с времето са създали някакъв произведение на интелектуален на усилие. И ако искаме в бъдеще да, е, да не е, се ограничим само до е, Шекспир, Шилер или Удо Юргенс след 20 години, ако искаме да имаме едно младо поколение, което да вижда перспективи и да прави кариера в областта на музиката, на, на литературата и така нататък, би трябвало да качествените те, е, критики, е, добрия коментар, всичко това трябва да е достъпно. Трябва да бъде обработено, съхранено и да се даде възможност за достъп до него. И във всичко това са тези, са трансмисиите, така да се каже, издателствата, издателите, независимо дали частни или публични, те също трябва, доставчиците на услуги, съответните платформи, и в транспорта, и в търговията е важно това, е, но в, във е, всяка област би трябвало да е, има съответните правила и да се знае кой за какво отговаря. Ясно е, че ако, в, ако успеем да изградим цифровия вътрешен пазар, това ще постави под въпрос териториалния принцип, защото там няма да има 28 територии. И принципа, че имаме един пазар е, и една територия и че е, вече националните граници губят значението си, е, това е принципа. Важно е, че например при е, филмопроизв... кино... Е, филмопроизводството. Е, то продължава да бъде национално. Например, един продуцент от Австрия не значи че не може да предлага възможности за снимане в Великобритания или някъде другаде, да, да Надяваме се, че е, информационната мрежа, директивата за информационна е, е, сигурност, обновения вариант в четвъртък ще бъде обсъдена в работна група и ще колкото до сигурност на данните, би трябвало да обърнем особено значение на това. Е, доста е, това, което е, последните, развитието последните дни показва, че системата, с която, чрез която съхраняваме и принасяме и предлагаме информация, са твърде порезни, твърде уязвими. Скъпи колеги, цифровата е, потребителя е далеч от нас в цифровата технология и е, сигурността на данните е, е от решаващо значение. И ако не превърнем сигурността на информацията в основен принцип, и тогава и свободното предоставяне на, на информация и ползването на информация ще бъде подкопано ако наистина производители на сим-карти в цял свят е, не ни гарантират е, като ползватели на мобилни е, телефони сигурност, тогава в Европа, Русия, е, е, САЩ, Китай, е, европейското, ако пространство не е сигурно, това ще е проблем не само за гражданина, не само ще подкопае доверието, но просто ще увреди и цялата ни европейска тъкан, цялата европейска сигурност. Е, съществува опасност за нашата економика, за индустрията. Знаем е, именно, е, че в миналото промишления шпионаж ще провежда се в фабриките, там когато можеше да се фотографира, да се копира. И промишления шпионаж днес в цифровия е, е, свят е безпрепятстван. Може в, да се е, надникне в отделите за развой на дейност в страни от целия свят. Това е свързано и с опасността от е, терористични атаки, от киберпрестъпление. Цифровите технологии са много широки, използват се на широко и данните за съхраняването на данните би трябвало да въжи, да има давност поне 10 години, за да се. Е, е, и разбира се, трябва да намерим баланс между сигурност на данните и защита на личните данни.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 проучванията последък посочиха, че някои от параграфите, някои от текстовете в съществуващата директива вече са не, не са актуални, би трябвало да бъдат актуализирани. Тази директива от 2007 година отдавна е, е, е устаряла и би трябвало да бъде преработена в е, следващата година най-късно. И последния въпрос е, – инфраструктурите. Инфраструктурата. Бяхме насърчени от а, е, плана за инвестиции на Юнкер. А, и а, е, се надяваме да бъде, е, е, да бъде използвани в е, цифровата а, инфраструктура. Една а, цифрова инфраструктура може да функционира само ако наистина а, а, а, а, един цифров пазар може да има само ако има една обща, покриваща всички държави членки инфраструктура. Цифровата економика на Европа е, е тема, която бе засегната на много кръгли маси. Какви е, са нуждите, какви възможности за съфинансиране, е, какви мерки за минимализиране на риска са възможни какви е, инвестиции трябва да се направят в е, е, широколентовата област. Всичко това са теми, които ни занимават много енергично. Благодаря на комисаря. Наистина много е важно по-добро регулиране, както казахте вие, но в случая с цифрова Европа както и при вътрешния енергиен пазар, е, казахме, че най-доброто решение трябва да се търси на ниво Европа, а не на ниво държава членка. Така че в този случай, може би, субсидиарността е, вече изглежда различно. Да, по-добро регулиране, да, но това трябва да стане на ниво Европейски съюз, да се организира както в нашия пакет за далеко съобщенията. И отново нивото Европейски съюз е най-добро, най-удачното за решаване на проблема. Сега нашите координатори е, е, Каринч от НП. Благодаря, господин председател, господин комисар. Да, всички тези аспекти са важни за Европейския съюз. One comment, one question. Net neutrality. И така, два коментара и един въпрос. Неутралитета на мрежата, което подчертахте, и недискриминацията, дискриминацията това са цели, които трябва да постигнем, но все пак има и въпроси, свързани с определенето на, определенето на приоритетите и интелигентни автомобили или здравеопазването. Да, ам, ам, а, наистина две секунди опашка за купуване на нещо едно, а на кръстовището могат да се окажат фатални. Не дискриминирането не означава а, само, че всеки един трябва да се ползва на една и съща цена от една и съща скорост на връзката. Въпросът ми е следният. Вие не засегнахте това, но това е важен за мен въпрос. Парламента прие резолюция за единния цифров пазар, което се представя в медиите като атака на НП, насочена срещу Google – и е, като че ли е, най-важното за Европейския съюз е да е, си защити пазара, а не да се изгради един отворен пазар. Какво е, смятате вие? Защото САЩ защитават и, е, търговските си интереси. Каква трябва да бъде реакцията на европейците на това? Благодаря ви. Колегата Никъм за социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Привесвам вашата идея за защита и всичко, което се прави е, в сферата на далеко съобщенията и на цифровото общество. Така сме наясно кой отговаря за стратегията и за прилагането й. Имам няколко коментара, бележки. Да, наистина не можем а, да изградим а, цифров пазар с 28 а, отделни цифрови пазари. И не може да се гарантира, да, да се предостави платен достъп а, до данните на гражданите на националния пазар, когато тези граждани на тази държава се намират а, а, другаде. И има проблеми е, в е, чужбина, които е, са в тази посока. Що се отнася до интернет, това също е много важен въпрос. Спешните услуги, спешната помощ се осъществява и на такива платформи. Това трябва също да се има предвид. Трябва да се реши още един проблем. Това разминаване между Европа и САЩ. Европейските оператори не са не са подкрепени при развиването на нови услуги или мрежи, като 4G. И наистина жалко, че не се води дебати по тези въпроси. Още един коментар. Нова степен за гарантиране на киберсигурността това ще доведе до повишаване на доверието у гражданите. Няма стандарти, няма сертифициране, няма гаранции за сигурността, надежността на системата. Така че трябва да се определят такива стандарти и сертифициране в сферата на киберсигурността. Благодаря ви. Благодаря колегата Тошиновски е, за консерватори и реформатори. Благодаря, е, господин председател. Добър ден, господин комисар. Радвам се, е, че продължаваме практиката на дискусии с вас. Много са темите, които представляват интерес. Днес говорим за цифровата цифровия пазар, цифрото общество и за много други въпроси. Не трябва да забравяме обаче, че цифровия пазар много бързо бележи напредък в цял свят. Има много положителни аспекти на това бурно развитие разширяването на услугите, които се предлагат, но стигаме и до философския въпрос, доколко трябва да се регулира този пазар. Защото може да се случи така, че един административен подход в тази сфера е, може да породи допълнителни е, проблеми, които да трябва да се решават на по-късен етап. Така че, какви е, законодателни мерки са приети в Европейския съюз, кои от тях имат смисъл и са полезни и кое вече е устаряло, и е, неефективно на този пазар. Е, според мен също така би следвало да обсъдим и философския подход, който да възприемем, за да защитим този пазар. Е, защото цялото общество, не само Европейския съюз, е все по-зависимо от цифровите технологии. И тези технологии опират до много други важни сфери здравеопазване, банково дело и така нататък. Трябва да се насочим към някаква нова философия. Благодаря. Алде има думата. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар. Що се отнася до неутрален характер на този пазар, интернет трябва да остане отворен а, за новосъздадените предприятия, ако те нямат достъп до интернет, това много, има много сериозни отражения върху развитието на тези предприятия. За някои услуги от обществен интерес или за колите, вие споменахте това. Някои мерки могат да са положителни за някои държави но ако допуснем дерогации от този принцип, може би ще се стигне до двоен стандарт по отношение на интернет. Бихте ли ни казали нещо повече по този въпрос? По отношение на дерогациите, още нещо, свързано отново с интернет, както посочихте – по отношение на облагането с някакви, въвеждането на някакви такси за тези услуги. Един протекционистки подход би допринесъл до фрагментирането на интернет услугите, но ще попречи и на иновационната дейност. А това наистина е много бърно развиващ се развиваща се сфера. И последен въпрос как да бъдем по-конкурентно способни. Ja, vielen Dank. Ich habe folgende drei Fragen. Das от името на Обединената левица бих искал да задам три въпроса. Правилно ли ви разбрах, господин комисар, когато казахте, че вие до някъде бихте искали да спрете работата по мрежовата неутралност през едните няколко години. Моля ви да кажете повече, наистина ли това имате предвид? Част драстично премахване дори на мрежовата неутралност. Услуги може да има много и а, е, нашите действия, впрочем, винаги имат своите основания, е, е, дори по политически причини това може да се налага. Остава въпрос за служби, занимаващи се с аварийни ситуации, спасителни работи и така нататък. Така че е, мрежовата неутралност има особено отношение е, към въпроса. По-нататък за авторското право. Какво възнамерявате да предприемете тази година, през 2015? Какво ще направи комисията? Какво можем да очакваме? И на трето място охраната на данните. непрекъснато бият извършени нападения, е, посегателства срещу места в интернет, е, които съхраняват лични данни. Така че протекционизмът, ако щете, е нещо, нещо много похвално, що се отнася до личните данни, разбира се. И тази връзка как бихте могли да работите съвместно с другите комисари, с Тимерманс, например, и други, чисто практически, как ще подходите към това взаимодействие, така че цифровия план, цифровата програма да бъде достатъчно изчерпателен. В това число, като взема предвид интересите на гражданите. Европа на свободата и пряката демокрация. Благодаря, господин председател. Що се отнася до мрежевата неутралност? Парламентът през април миналата година прие ясна и наистина доста широка дефиниция на понятието мрежева неутралност. Така че парламентът е изразил своята политическа позиция по недвусмислен начин. Съединените щати възприеха много твърда позиция за мрежовата неутралност. И в тази връзка накратко ми позволете да ви попитам, не смятате ли, че напълно безпрепятствения, безплатен достъп до интернет не би могъл да стимулира новаторството? Е, по-високо осведомено общество не е ли в основата на новаторството? Независима. Благодаря, господин комисар. Аз тази сутрин разговарях с комисаря Хил за Съюза на капиталовите пазари, като има отношение към цифровия съюз в това число подобряване на възможностите за альтернативно финансиране за начеващите предприятия. И нещо особено важно за малките и средни предприятия. Вие споменахте вашите приоритети, в това число за защита на личните данни, за авторското право, но нещо, което не чух и за което ви моля да кажете повече – е съпоставката между САЩ и ЕС. Затова нерядко се говори далеч по-преуспяващи и по-крупни -по е, предприятия за обработка на данни има в САЩ, отколкото в Европа. Вие сте заявявал вече, че една от вашите цели е Европейския съюз да придобие по-голям глобален авторитет в това отношение – Наистина, е, липсва капацитет в Европа, не, не се върши достатъчно и недостатъчно съгласувано. Това е причината е, да сме по-назад от САЩ. И говорихте за такива генерални проекти в това отношение. Сега няколко е, конкретни отговора на нещата, които е, попитахте. Цифровия свят се променя с невероятна скорост. И все по тази скорост се увеличава непрекъснато. И е, там, където се опитваме да регламентираме нещата, е, е, това правим твърде бавно. Изоставаме от събитията с нашето законодателство. Имаме бяла, зелена книга, съобщение, предложение за закон, е, в рамките на една година. Парламента а, е, смята, че трябва да действаме по-бързо, съвета не прави нищо. А, е, той а, е, блокира за година и половина регламента за защита на личните данни. От а, април 14 година а, сме заложили нашата позиция и чакаме една година мандат след това в тристранните разговори отново минава една година след това изпълнението в държавите член, членки, е, транспониране в националното законодателство, е, еднокамерни, двукамерни парламенти. 4 години поне са необходими е, за нещо, което комисията е предложила преди 4 години. Междувременно то вече е устаряло. Сега искам да поставя въпроса на всички, преди всички европейски органи. Е, добре, може да кажете 3 или 4 години не са проблем, но има области, е, има области, в които това не е проблем, но е, когато говорим за цифровия сектор, и в конкуренцията с е, Южна Корея, с САЩ, с е, Китай, с Китай и Япония, ако ние с нашата политика и нашата регулиране искаме да заложим световни стандарти и нашите норми и правила да имат е, авторитет, така да се каже, така че и младите граждани да ни приемат, тогава не можем с скоростта на Охлюв да правим закони. Би трябвало да ускорим процедурата в, трябва цялата ни цифрова политика да се промени коренно, което означава по-кратки срокове, да не проспиваме, да не ми, това не значи, разбира се, да проспиваме важни моменти или да взимаме прибързни решения, но просто би трябвало с европейския законодател да помислим какво може да се направи така, че да се промени цифровата технология. Седем години са много е, дълъг срок. Е, 2015-2016 трябва да се преработват е, текстове, е, които вече са 7 годишни. Е, аз наистина е, е, казвам това в дух на самокритичност. Е, тази критика е отправена към мен самия, към комисията и всички органи, които трябва наистина в дневния съвет да поставят на видно място цифровата тема защото цифровия свят, цифровата економика склони към монополизиране ако днес имаме някаква а, платформа, ако, който разработва някаква платформа днес, който а, води в мрежата, дали е държава или частно предприятие, е, има наистина шансове да моделира пазара, да го доминира дори, дори да е, създаде монопол. Ето защо трябва да имаме съответното е, регламентиране, съответната регулация, за да има необходимата конкуренция именно в цифровия свят трябва, имаме най-много нужда от интелигентно регулиране повече отколкото, защото това засяга всички е други сектори. По авторското право, съвсем конкретно през есента тази година е, искаме да предложим един е, законодателен пакет, в който е, засягаме въпроса за авторското право, е, прехвърляне, е, договорно е, право, е, преработка на, на, на договорното право и а, авторско право а, с а, оглед цифровия свят и трябва в това отношение да отговорим на въпроси като, например, издателства, вестници, дали са все още важни, дали са все, все така важни, дали защото излиза така, че в цифровия свят потребителя предпочита да има пряк достъп до съдържание. Ето, същото е с онлайн пазаруването или е, книжарниците, е, предлагането на е, книги, Амазон с, пряката доставка. Е, тук трябва да търсим баланса в е, е едно е, законодателство, е, цифрово законодателство в областта на авторското право, така че отговор... разпро... разпространителя да носи отговорност и да може, който желая и е, е, има необходимост да ползва дадено съдържание, да го прави без дискриминация. В някои медии е, е, понякога се казва, дайте ни е, малко време, е, това, което в е, края на седмицата, предходната седмица е излезло в е, медиите. Е, това е, е нещо, до което можем да се доберем моментално по, в мобилните си, на мобилните си устройства – Разбира се, това предполага и е, е, бариера срещу достъп от е, на, на е, хакери. Един е, важен въпрос беше хоризонт стратегията 2020. Дали нашата бюджета ни за научни изследвания дава възможност за съфинансиране на проекти в цифровия сектор. 1 милиард евро годишно е, имаме осигурени. Тези средства е, би трябвало да се използват е, не само е, в е, производството, в, е, но, е, с, е, за е, индустрията, но за малките и средни предприятия, е, което означава, че е, е, е, с европейски средства трябва да се насърчават е, новатори, новаторски производства в малките и средни предприятия. И отново ключовия въпрос е цифрова индустриална политика. В един пренаситен свят водещите имат значение. Е, производителите на Airbus, на Peugeot, Fiat, BMW, Nestle или е, Siemens, е, General Electric, Philips и други. В цифровия отрасъл тези, които са водещи в пазара, които са родени преди 20 години, защо да не може някой, който е роден в Париж, Милано, Париж, Рига, Вилнюс, Мадрид, е, Талин, след 10 години със своите идеи, с е, своите платформи също да, е, да вземе водеща позиция в света. Подобно на Nokia, които с 50% дял в мобилните устройства в света това е наистина едно е, невероятно развитие и именно е, за това трябва да работим. Ки... Сигурност, е, кибернетична сигурност, е, телефонията, комуникациите, това всичко е, също трябва да са ударения, трябва да са важни е, е, аспекти от нашата работа. Разбира се, това изисква и е, европейско финансиране. би трябвало и на САЩ, на САЩ да гледаме и в цифрови сектори като партньори, като конкурент, не като враг. Но разбира се, е, трябва да приемем и стратегията на САЩ по отношение на Европа. Е, когато говорим за е, неутралитет на мрежата, не трябва да имаме САЩ за пример. Имате, знаем случая с Google. Да, е, това, което каза е, Обама по отношение на неутралитета, е, сега, от друга страна се очаква комисията да накаже, да санкционира Google. Или, или няма среден път. САЩ са и партньор, и конкурент, не непременно враг. Google е добре дошъл, но Google би трябвало да се да приеме и да спаза европейските правила на вътрешния пазар, нашите е, права, правила за авторско право. Имаме е, Радвам се, че предишната комисия не взе е, решение по въпроса и предложението от февруари бе отхвърлено. Би трябвало да внимаваме съответната платформа, платформи да гарантират е, неутралност и е, безпристрастност, да не е, бъдат предпочитани дадени производители и дискриминирани други. Цифровия свят трябва да е без дискриминация и е, в това е, това е, е принципа, на който стоят отношенията ни към е, Google. Втория пример – днеска, тази сутрин прочетах, че е, органът за защита на данни на Белгия по, е, по, е, казва, че новите е, че трябва да се използват е, нови е, платформи е, на Фейсбук, е, което обаче не подлежи на закона за защита на данните, европейски закон. Е, ако е така, трябва да покажем жълт или червен катрон на Фейсбук. Тези, които оперират с данни или предлагат информационни услуги, трябва да е, играят по правилата на Европейския съюз. Това трябва да бъде част от нашата култура. Това въжи и по отношение на САЩ, е, но Москва, Шанхай, Пекин, е, или е, Токио. Следващия въпрос за неутралитет на мрежата. Е, когато трябва да приемем дадена директива, имам, искаме съгласието на съвета и парламента. В съвета темата за неутралитета на мрежата не се покрива, отношението към темата не се покрива с това в парламента, на парламента. когато ме питат дали е, давам преимущество на, на спасителни служби и анализатори в е, банките, е, ще кажа, когато трябва да се спасява човешки живот, естествено, че това е преди всичко останало. Кога, ако вярваме на мобилността, ако а, автомобилите ще продължат да играят роля по пътищата на Европейския съюз в следващите 10 години, 90% чрез автоматизиране на трафика, 90% от злополуките могат да бъдат избегнати. Това може да, става, да стане само чрез именно такава мрежа. След това, ако падне броя на смъртни случаи по пътищата, това преимуществено ли е по отношение на банковите анализатори? Разбира се, тук нещата опират до екзистенциални неща. Когато става дума за спешна помощ в болниците, когато можем да предоставим основна жизнено необходима помощ за хора, които са в опасност за живота, е, които е, трябва да бъдат оперирани по спешност и в съответната болница няма е, специалист в тази област, но в еди коя си клиника има екип, който може да проведе, да извърши цифрова, цифров път е, операция. Мисля, че този е, случай, живота е много по-важен. Оцеляването на е, един човешки живот е много по-важен разбира се, от свалянето на музика в YouTube или предаването на футболни матчове Благодаря, господин комисар, за вашия обстоен и пълен отговор. 15 колеги са заявили е, изказвания, така че повече от мини, минута и 30 секунди не би трябвало да говорите. За, накрая комисарят ще има право на 3 минути и се извинявам и на него, защото времето ви не стига, но е важно тези 15 колеги да е, кажат каквото имат по въпросът. Госпожа Дел Кастило. Благодаря и господин председател. Добре дошъл, господин комисар. Съвсем кратичко ще се опитам да обобщя. Въпросът е много важен и много интересен. Първо, Вие сте комисар, отговарящ за цифровата економика и цифровото общество. Това е нов ресор и в това си качество вие се отчитате всъщност пред нашата комисия. И по-голямата част от вашия мандат всъщност, от вашия ресор съвпада с ресора на нашата комисия. Значи много важно да разговаряме с вас. Е, говорите за единния далекосъобщителен пазар и аз съм съгласна с казаното от вас, господин комисар. Според мен той представя големи възможности. И още по време на Още по време на латвийското председателство съветът все още обаче не е готов със своята обща позиция. Доколкото разбираме, всеки момент ще направят и тога. Е, въпросите за роуминга, за мрежовата неутралност, за спектъра са спорни въпроси в парламента. Мнението не е единно, но във всеки случай тази материя е предмет на съвместно законодателно решение между парламента и съвета. И ние трябва да се постараем да постигнем компромис между двете институции. Като се надяваме това да удовлетворява в достатъчна степен всички. Да, Извинявайте, бих искала е, да кажа още нещичко. Не бива да забравяме, господин комисар, че все още се изпълнява цифровата програма до 2020 година. И не бива да изоставяме изпълнението на тази програма, още по-малко да пренебрегваме нейното изпълнение. Благодаря. Вие отговаряте за, казва председателя, за трилога от името на парламента, за това ви дадох възможност да нарушите времевия регламент, но моля останалите. Ако обичате, колегата Таяни. Благодаря ви, е, Гюнтер, е, е, за казаното от вас за Google. Наистина трябва да постигнем равнопоставеност в Европа. Що се отнася за е, двуетапния подход е, по отношение на роуминга, той може да бъде решение наистина. Първо намаляване на цените, а след това премахването им въобще. Цифровата инфраструктура, да, наистина повече е, цифрова инфраструктура е необходима в Европа и е, тук трябва да се разчита и на капиталовия съюз, не, не само на е, инвестиционния план на Юнкер. Така ще е, обвържете финтек и финансовия механизъм за МСП с програмата за развитие на цифровия пазар. Благодаря, госпожа Нибер има думата. Първо, благодаря ви за обмена на мнение. Две неща това, което казахте за ускоряването на законодателната ни работа, смятам, че това е е, абсолютно е, наложително да се действа съвета по пакета за Телеком е, в края на последната законодателен мандат. Вече бяхме напреднали, но сега съвета трябва да прояви съответната гъвкавост и в крайна сметка да приемем този пакет. И второ, авторското право Съгласна съм с вас. Вие, това, което казахте за основата авторско право е много важно да се търси баланс между различните заинтересовани е, лица, между гражданите, е, творците и е, така, приносителите разпространителите. Е, вчера проведахме една е, дълга дискусия е, по тази тема за преработване на старата директива по авторско право почти всички, които се изказаха, подчертаха колко важно за е, това, е, колко важно е за защита на е, творчеството в Европа и творците. Това е нашия потенциал, човешкия ум и неговите е, постижения и ако не можем да е, е, гарантираме е, сигурност е, в това отношение, мисля, че ще сме се провалили. В, за съжаление обаче вчера в дискусията не се получи мнозинство в това отношение. Исках само да ви информирам. Ньо. Господин Зориньо. Благодаря, господин председател, господин комисар. Първо, аз изразявам пълната си подкрепа за начинанието Цифров съюз. Мисля, е много важно да имаме обща стратегия за цифровото пространство. Някои смятат, че цифровия съюз е само средство, инструмент, което може да се доискусорява. Но цифровата програма не може да бъде просто това – тя би следвало да преобрази основите на нашата конкурентно способност за по-конкурентни услуги, по-чисти и новаторски продукти. Що се отнася до казаното от Обама за интернет, според мен, не американците са изобретили интернет, но така или иначе го развиват, е, би следвало да се противопоставяме на всякакви търговски препятствия в интернет. И затова просто трябва активно да инвестираме в този цифров цикъл. Фундаментални изследвания, обучение, образование, практика, това е единствения начин да говорим с останалата част е, от света като равноправни. Значи вие, господин комисар, кога ще излезете с вашата декларация за цифровия съюз? Госпожа Грифин. Благодаря, господин председател. Господин комисар, творческите индустрии са основно богатство и фактор за конкурентоспособността на Европа. И те би трябвало да бъдат сърцефината на цифровия съюз с потенциала им за създаване на заетост. За съжаление обаче, е, моделът, е, който следва Европа за защита на правата на интелектуална собственост, на авторското право, още пребивава в 19 век. Той би следвал да бъде модернизиран в интерес както на потребителите, така и на правоносителите по настоящеме на лице огромна пропаст между парите, които събират доставчиците на съдържание и авторските възнаграждения, които изплащат на правоносителите. На лице е огромна промост между приходите на платформите в интернет за разпространение на музика и авторските възнаграждения, които получават авторите. И аз имам стотици и стотици примери от Манчестър и Ливърпул, които представлявам. Та какво смятате да направите, господин комисар, за да запълните тази празнота, за да преодолеете това неравенство? Какви мерки смятате да предприемете по отношение на дружества с седалище в Съединените щати, които реализират дейността си по цял свят, но се крият за паравана на директивата за електронната търговия. Благодаря. Благодаря ви, госпожо, от Ливърпул. Много интересно. Следващият оратор. Казахте, че в плана Юнкер това ще е една от водещите теми. Какви са е, надеждите ви? Ще можем ли чрез плана Юнкер да финансираме цифровата мрежа? Е, от, е, или от други сфери, от хоризонта, е, ще трябва да се мобилизират. Втори въпрос. Ще подкрепите ли конкретни културната и творческа индустрия в Европа да получи приоритет в този пакет на Юнкер, тъй като до сега това не беше факт. И третия въпрос. Говорихте за е, е, ускоряване на законодателството, е, това, че изоставаме от развитието на цифровия пазар, директивата за НС, директивата е пример за това. Също Същевременно американците е, въвеждат едно е, задължаващи, е, задължаващи норми и, разпоредби, които водят до сериозни глобо, глоби и, санкции при нарушаване на при хакинг и други подобни действия. Какво смятате вие е, да. Какви мерки предвиждате, за да се избегне е, загубата на е, съдържание, на информация? Разбира се, би трябвало и много по-активно да използваме съществуващите регулаторни инструменти, Благодаря, господин Кали, е следващия. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Първо за авторското право. Съгласен съм всичко, което каза колегата Ниблер. За спектъра. Съветът не давал мандат. Какви са последиците от това? Моля да ни кажете господин Таяни спомена роуминга. Таксите за роуминг трябва да бъдат премахнати до края на тази година. Сега ще се отложи ли е, това поради липсата на амбиция, така да се каже, в съвета? Що се нася до кибернетичната сигурност, до, до шпионирането в интернет, 10 години ли сме изостанали, можем ли да компенсираме изоставането, понеже тази област се развива бурно? И ако да, ще има ли последици за свободния общодостъпен интернет, който всички желаем да имаме? Какви мерки ще бъдат взети за защита на гражданите на личните им данни? Ако се проникне непозволено, например, в някои е, инфраструктурни системи, които са обезпечавани от интернет, това би могло да доведе до огромни щети. По-нататък, два въпроса, господин е, председател, господин комисар. Е, благодаря ви е, първо за казаното за граничните райони, тъй като аз съм също от граничен район, повече от 60 хиляди извършват трудови пътувания през граница ежедневно. И въпросът за транспорта, за инфраструктурата, за таксите ме интересува особено. И аз бих ви приканила, господин комисар, към, към повече кораж, особено що се отнася до разходите за тези трудови пътувания. Имате ли някакви по-конкретни конкретни идеи, които бихте могли да ни предложите? На второ място е, за капиталовложенията, за, за развитието на цифровото общество. За да бъде изградено едно такова общество, разбира се, е необходима съответната нормативна уредба, инфраструктура, капитали, да, всичко това се каза, но е необходимо също така и нагласа, е, подходящият начин на мислене. И се питам как бихме могли да вдъхнем цифрова нагласа в стопанските субекти, а и в местните общности. Благодаря. Госпожа Уйбавска има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар. Вие изчерпателно и открито представихте целият списък проблеми, възпрепятстващи цифровия съюз. Аз бих искала да добавя и това, че е на лице твърде голямо разминаване между различните социални слоеве по цифрова грамотност. Поражда се нова маргинализация и поколенческа, и териториална, и економическа в резултат от това. Значи ние не можем да изградим цифрово общество без да обръщаме внимание на необходимостта от непрекъснато увеличаване на цифровата квалификация, тъй да се каже, на различните потребители, особено на по-възрастните. И още нещо, може ли да ни разкриете тайната на търговско-инвестиционното споразумение с САЩ по два въпроса. За интелектуалната собственост и за защита на личните данни в информационната област. Госпожа Тоя, нашия заместник-председател, казва. Председателят, благодаря, господин председател, господин комисар. Аз високо ценя е, вашето искане да получите втори мандат за преговори, що се отнася до радиочастотния център. Е, е, спектър, извинете, не би трябвало да се отказваме, въпреки позицията на света. Ние обсъждаме този въпрос в парламента от известно време и смятаме, че има смисъл би, би имало полза от е, един по-координиран подход, особено е, що се отнася до презграничните отношения. Всички тези тръжни е, процедури не просто не, не гарантират економическа ефективност, а пораждат редица технически и политически осложнения. Много, много, много е важно въпроса за частотния спектър да бъде поставен отново на масата, наистина. Що се отнася до мрежовата неутралност, не схванах точно примерите, които приведохте. Да, сигурността на движението по пътищата, например, и, други подобни. Но, но тук почти можем да говорим за обществена услуга, за слуга от общ интерес. И според мен не точно това имаме предвид ние. Става дума за услуги, които са специализирани и които ползват само информация вече налична в интернет. Е, вие сте прав, е, е, привеждайки такива примери, но, но това по никакъв начин не намалява мрежовата неутралност. Тук става въпрос за особените случаи на обществени услуги с наистина универсален характер. Аз имам преди други услуги, които са платени. Що се отнася до роуминга, аз мисля, че комисията трябва добре да изиграе ръката си, тъй да, да се каже, по време на трилога и да не отстъпва. Господин Ван Нистелрой. Благодаря. Мога да бъда съвсем кратък. Подкрепям колегите, задали въпросите за инфраструктурата, за реалните инвестиции. И тази връзка Имате ли, господин комисар, дългосрочна представа за начин по който бихте могли да привличате частни капитали? Имаме е, свързана Европа, програмата, която първо имаше 10 милиарда, след това я намалиха на 1 милиард. Имаме инвестиционния план на Юнхер, но имате ли вие някакво свое гледище? Правили сте анализ за възможностите за финансиране? Всичко ли ще се финансира с кредити? Тоест възмезно? Аз мисля, че все трябва да има възможност за връщане към другите модели на финансиране. Госпожа Вернер. Благодаря. Уважаеми господин Етенгер, индустрията, интелигентна промишленост, интегрирана и така нататък. Това са сега ключови думи. Е, съответно, мрежата на производствената верига, това е шанс да се реиндустриализира Европа е, разбира се, е факта колко е, това е, значимостта на тази ферма е, е, се иллюстрира и от е, е, това колко голяма част от е, конференцията за индустрията и Европа е посветена на темата. Е, е, сега, когато говорим за една е, е, инфраструктура, широколентова. Е, това са е, понятия, и, е, които ще дадат възможност да се обвържат отделните инфраструктури. Сега говорите отново за плана Юнкер, реформа на защита на данните и работна като основна част от програмата, работната програма на комисията. Какво обаче може да направи Европа? да подкрепи реиндустриализацията си. Of course, we are short of time. You see it quite visibly because. Uh... Да, съжалявам, че трябва да напомня отново, че нямаме време. Е, а и господин комисар не може да отговори на всички въпроси подробно, но е, мисля, говоря от името на всички ни, е, господин комисар, добре би било от сега да се оговорим за още една среща. А, а сега наистина ни остава много малко време, господин комисар. Моля ви да, да се вместите в оставащото време. Дайте ни още няколко седмици за плана Юнкер, за да е, съберем и да чуем мнението на експертите от отделните директиви. Основния критерий за, е, за да излезе с предложение за цифровата инфраструктура е, сега трябва да си подредим е, правомощията, да видим е, за какво отговаря Съюза, бюджетите на държавите членки, регионите, общините и индустрията, телекомуникационната има огромна нужда от инвестиции и по-скоро в селските райони, така че там без е, подпомагане не може да се е, придвижат нещата достатъчно. Защото е, по-високите обороти в следващите години няма да са достатъчни. Цифровия пазар бе споменат многократно. Е, през май ще излезем със съответния пакет. Е, е, комисаря по правосъдие, по индустрия, по култура и всички те ще са въвлечени в изработването. Аз също Разбира се, аз ви приканвам да участваме в дебатите през май за по, в дебатите през май за по отделните елементи от този пакет. това, което бе казано тук, а, а, има моето съгласие. Разбира се, става дума за а, само една платформа. Първият е пакет за прозрачност по отношение задълженията на участващите. Разбира се, при обмен на информация ни трябва европейска култура, европейски стандарти на съхраняване и опазване на данни би трябва, имаме добри предприятия в е, Европа е, с е, технически възможности, за, които могат да предложат висок стандарт защита на данните. Споменахте Елзас. Във всъщност инфраструктурата не трябва да спира на националните граници. Е, би трябвало е, паралелно е, и същевременно да се изгражда инфраструктурата в, например, за да може в някой живееш в Страсбург да получи поздравление за рождение си ден от Шварцвалд или да излезе с предложение, доставка на някаква стока, това трябва да стане паралелно, а не дни след това. С закъснение значи трябва със същата скорост и качество да обвържем и изградим нашите паралелни мрежи е, е, тоест, е, за да може индустриалното пространство да е трансгранично ако искате да се обадите с роуминга, например, от Страсбург в Бордо, или е, би трябвало да е, е не повече отколкото Страсбург Кел, където е много по-кратко. Там е, е, оперативните разходи са много по-низки, е, е, отколкото един разговор между Страсбург и Бордо. Е, тук е, става дума е, възможно с най-малко, най-малко степени, най-малко и най-бързо да бъдат изработени законодателните текстове и разбира се очакваме много удовлетворително решение от страна на съвета в рамките на тази година. И последния въпрос Необходимо е да дефинираме, да говорим за общи европейски понятия, е, да говорим на един и същ език, би трябвало ни е, същевременно да градим не само инфраструктурата, но и езикова дефиниция е, на, ако искаме, разбира се, отделните машини и предприятия да функционират автоматично. Благодаря, е, скъпи колеги. Беше невъзможно да бъдат отговорени, е, да, да получите отговор на всичките си въпроси подробно, но е, комисаря най-подробно си е водил бележки за вашите въпроси и коментари и е, ние също помним какво сме го питали, така че го каним в най-близко бъдеще да е, се яви отново пред нас. Предлагам да водим редовен обмен е, на тази тема, именно за структура структурния диалог между Европейската комисия и парламента. Това е едно много важно и добро начало. Благодаря, господин комисар, отново за вашето присъствие. Uh, Колеги, следващата точка от дневния ни ред много, много важна. Тя, тя бе спомената дори от uh, комисаря Тингер преди минути. Инвестиционния план на Юнкер, размяна на мнения. Позволете да поясня нещо много важно. Това е първа размяна. Значи бързаме, понеже трябва да приключим всичко заедно с трилога през юни тази година. Четири месеца. Обаче, на следващата Страсбургска сесия ще се проведе извънредно заседание на нашата комисия е, в понеделника от 19.30 е, 21.30. Е, Два часа посветени изцяло на 9 понеделник, посветени изцяло на инвестиционния пакат. И освен това на 10 март, на другия ден, във вторник, от 17.30 до 19.30. Още два часа, значи. Ще имаме това вече, ще бъде редовно заседание с присъствието на заместник председателя на комисията Катайнен и комисаря Маленас. И двамата е, ще присъстват. Крайен срок за изменение и допълнение е петък, 13 март. Виждате, не е достатъчно време, но трябва някакси да се вместим. Как ще протече работата ни днес? Първо докладчикът, след това докладчиците в сянка или координаторите на кратко. Това е най-важното, което трябва да направим днес да изслушаме докладчика и докладчиците в сянка. И естествено Европейската комисия. И виждате, разполагаме с 35-40 минути. Госпожа Катлин Ван Брент най-напред, тя е нашия докладчик не повече от 5 минути. 5 минути. Добре, господин председател, ще се опитам. Благодаря ви. Нека. Всъщност, благодаря за това, че съобщихте графика. Важно е всички да се включат. За мен е- сроковете все още също са много важни. Аз все още го нямам текста на доклада. И този етап, тази фаза е много, много важна. За мен бих искал да чуя всички ви и двустранно е, през едните дни, за да поставим нещата на солидни начала. Така, сега, надявам се, че мога да говоря от името на, на колегите от комисията, като казвам, че приветстваме тази инициатива за една по-всеобхватна и устойчива инвестиционна политика на Европейския съюз. Ние отдавна всъщност настояваме за това. И разбира се, става въпрос за капиталовложение в реалната економика. Някои твърдят, че този план, инвестиционен план е закъснял и при това не е, е достатъчно амбициозен, но пък можем да кажем по-добре късно, отколкото никога и да се постараем този инвестиционен план да не пропусне срока си за начало. Ще се опитам да, да нахвърля за краткото време, което ми е предоставено, трите, според мен, теми, с които би следвало да се занимае нашата комисия. По 54 ти член от правилника на парламента, от което следва, че имаме изключителни правомощия в случая по тази материя. И сега основните направления. Първо, да се направи така, че финансирането на плана с средствата от Хоризонт 2020, нещо особено важно за нас, но и от свързана Европа, която се занимава с енергийната инфраструктура, този начин на финансиране да не въздейства или да въздейства колкото се може по-малко върху финансирането на Европейската програма за научно-изследователска работа. На второ място, средствата, откъдето и да са дошли, да се приложат правилно. Просто да се инвестира така не е достатъчно. Трябва да знаем кога, къде, в какво – да инвестираме. И инвестиции, които са не само финансово рентабилни, но и обществено рентабилни. С повече работни места, укрепване на областната економика и разбира се в съответствие с е, екологичната и енергийната ни програма. И на трето място да се гарантира управлението на фонда да предвижда надлежното участие на Европейския парламент, та той да контролира как се изразходват парите, понеже ние в края на краищата ще решим да отпуснем е, пари от, на този фон, като прехвърлим от други програми. И след това въпроси. Въпроси има много. Е, трябва да ги задам преди да, да пристъпим към работата. Вероятно комисията ще ни осветли Откъде ще дойдат парите? Парламентът и, и не просто аз, друг, други членове на комисията, нашата, работиха много упорито по хоризонта 2020 и равновесието там между е, различните евентуални бенефициери, МСП, промишлени отрасли, изследователската общност, националните органи, много трудно бе постигнато това равновесие и се опасявам, че то се разваля, това равновесие от новия регламент. И не би ли било добре комисията да излезе с ново... Тоест, има ли смисъл, прочим, комисията да излиза с ново съобщение за енергийния съюз, когато а, инвестициите в инфраструктурата а, за този енергиен съюз а, се оттеглят? И пак питам комисията, да, да търс, не, трябва ли да се търсят други източници на финансиране? Има ли възможност да се използват неосвоени средства? Някакви други бюджетни техники, аз не съм специалистка по бюджети, е, осланям се тук не само на комисията и на колегите специалисти, понеже ако можем да спестим някои лев на хоризонт 2020, това вече ще бъде е, е, в интерес на самата тази програма. Има ли альтернатива? На второ място, какви ще бъдат последиците е, от тези съкръщения, от тези изтегляния на средства върху е, хоризонт е, 2020 е, и свързана Европа. На трето място. Как е определила точно комисията колко да вземе от бюджета на Хоризонт 2020? Ако е, се позовете на аргумента за мултипликационния ефект, например, как ще оправдаете недофинансирането на фундаменталните изследвания, които никога няма да могат да си върнат тези пари? И защо комисията изключва, например, съвместните технологични инициативи, е, от е, това урязване на средствата, въпреки че те работят в далеч по-голяма степен в близост до пазара и могат да се възползват от мултипликационен ефект, от какъвто фундаменталната наука не може. И значи откъде ще дойдат парите, това е едно, къде ще отидат? Нали, тук се говори за съответствие с общата политическа рамка на Съюза, нали, цифровата програма, енергиен съюз, малки и средни предприятия. Нашата комисия се занимава ежедневно с тези въпроси. Нали? И значи допълващия характер е, трябва да се направи така, че е, да не се влагат нови средства в проекти, които така или иначе биха били финансирани по други програми. Е, освен това, не може да се стига до социализиране или обобществяване на риска и приватизиране на ползата. И на второ място, и вероятно нещо по-важно, е, е нали, по, по по пети член, по който имаме, е, шест члена в регламента, по който имаме изключителни правомощия, се споменава е, изменят на климата, опазването на околната среда, задължителните е, показатели, които би трябвало да бъдат по-амбициозни, директивата за качеството на въздуха, седмата европейска програма за действие, значи всички тези неща трябва да бъдат вземани предвид при избора на инвестиционни проекти. И не би ли трябвало всъщност много категорично целево да заделяме средствата, за да сме сигурни, че те ще бъдат изразходени в съзвучие с вече определените политически приоритети. И накрая за управлението. Необходимо е да, да бъде привлечен експертен потенциал. И трябва да ги видим тия експерти. Кои, кои са те? Е, специалисти по всичко ли са? Е, могат ли наистина да дадат осведомнено мнение по управлението на средствата? И изключително важно в това отношение е парламентът да участва по линия на контрола. И еднократно докладване пред нашата комисия няма да бъде достатъчно. А ние имаме е, натрупан опит и трябва да се възползваме от него, така че управлението на инвестиционната програма, е, разбира се, да, да е ефикасно. Не ние ще определяме от всеки отделен проект, но във всеки случай да сме сигурни, че нашите приоритети се зачитат. Благодаря. Благодаря ви. Ето на, виждате, че не, не е толкова зле. Айде, не точно за 5 минути, но беше много интересно това, което казахте. И, и беше много важно да се каже всичко, което вие казахте. аз дори бих е, могъл да добавя нещо. Нали, има формалности, но това са изключително важни формалности. Нали, за бюджетната комисия, за комисията по економиката. И двете комисии са водещи по 55-ти член от правилника, ние е, отговаряме само по изключителни правомощия за 18 член, Хоризонт 2020, съкръщенията и член 19, свързана Европа. Сега, аз имам джентълменско споразумение с господин Крамер, председател на транспортна комисия, да се договорим как да се разберем по 19 член понеже и двете комисии имат изключителни правомощия по 19 член. И 5 и 2 цели на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Нали, за какво ни трябват И сега с тези оговорки и тези уточнения докладчикът в сянка на НП. Колко е сега часа? Те, те да знам, 3 минути. Не повече от 3 минути, моля ви. Ще се справите ли? Having been the, the rapporteur together with Teresa Madurell on Horizon 2020, I've just... Е, благодаря. Е, по Хоризонт 2020 съм бил докладчик, е, така че нека малко емоционално да реагирам на тези аргументи. Стана дума за лостови ефект, но този аргумент не е в сила, защото предприятията губят 30 милиарда като добавена стойност. Тук става дума за емпирични числа. И изобщо не може да се говори за лостов ефект. По плана Юнкер сега имаме сериозни очаквания за частния капитал, но тези проекти за научно-изследователска дейност не се осъществяват от частния капитал. Така че ако отпаднат тези 2,7 милиарда, 10 000 и повече средни и малки иновационни предприятия няма да е, разполагат със средства за научно-изследователски проекти, няма да има средства и за студентите, и тази програма, която като могат да се излязат средства всяка година на база на бюджетните предложения. Не, тук става дума за съкратени средства, предназначени за научно-изследователската дейност. Има ли други решения? Да, има резерви, в сферата на по-добрите резултати. Да, е, лесно е да се направят такива съкръщения в научно-следователската дейност. 90% от Нобеловите награди в света от учените с такива награди настояват за да не се орязват тези средства. Още един аргумент. Искаме а, междинна оценка. Всъщност, ние се нуждаем от касни инструменти. И за това настояваме за тази междинна оценка и при всички е, е, предишни финансови инструменти се е, изискват такива е, проверки. Наистина трябва много сериозен подход да се е, приеме това, което се предлага тук, най-доброто ли е? Да, има предложение по цифровата инфраструктура, но все пак е, ни трябва няколко седмици, за да проучим този въпрос. И Европейския парламент в крайна сметка е изключен от взимането на решение по същество. Да, не става дума тук да се говори за някакъв юридически текст, но ако става дума наистина за истинска законодателска инициатива, това трябва ясно да бъде посочено. Също така трябва ясно да бъдат разпределени средствата като определене на приоритети или като посочване на конкретни цифри. И така ще се съобразим с член 55. Още един коментар – Не бихме искали да работим напълно самостоятелно, би трябвало тези усилия да бъдат споделени. Вчера това беше обсъдено и в комисия ЕКОН. Да, това е много важен въпрос тук не става дума за блондинка, за обиколена от е, господа, които искат да я заприказват. Председателя, да, всеки очаква е, нещо по това предложение. Не трябва да оставаме сферата на абстрактното. Е, да, има сходен инструмент с лостов ефект. Да, наистина блондинките на бара може да бъде обсъден този аспект, но по-късно. Така, следващия оратор. Искам да се върна на някои от детайлите. Според нас трябва да се постави ударението върху реиндустриализацията на Европа, да се гарантира добър баланс между изтока и запада да се прекрати потока от мигранти от изток на запад. И за това трябва да се изтъкне економическите аспекти, морското дело, информатиката, всички индустриални сектори, които създават работни места също така да се гарантира ефтина и достъпна енергия, така че Европа да бъде конкурентоспособна спрямо САЩ, да се използват на източниците, конвенционални или не, източниците на енергия, с които разполагаме. И трябва по този начин да бъдем независими спрямо доставчиците на енергия от изтока. И във всички случаи трябва да бъде гарантирана нашата независимост. Благодаря, господин Дебакер от Алде. Благодаря, господин председател. Преди всичко, нека да се присъединя към преждеговорившите. И аз ще кажа откъде идват тези пари. Да, наистина, взето е политическо решение разполага се със средствата, с които разполага а, Съюза. Това може би е най-лесния, най-лесното решение, но дали е най-доброто? Защото и от други места могат да се намерят тези средства. А <clears throat> намаляване с 20% на европейския бюджет може би не е най-доброто и да не се е, пипа е, Хоризонт 2020 година. Кой ще освоява тези средства? Кой ще ги изразходва? Знаем, че Европейската инвестиционна банка ще отговаря за разпределението на тези средства. Това е институция, която обичайно инвестира в съществуващи проекти – може ли да се намери нов модел на управление, така че а, тези средства да бъдат инвестирани в реалната економика с реални партньори? Знае много добре какво се става на място в средните и малки предприятия. Те е, добре са запознати с връзките, с изследователските институти, с университетите трябва частните инвеститори, които са запознати конкретно с е, ситуацията на място, да бъдат привлечени по-активно. Наистина трябва да се работи с е, предприятията по места, и тази стратегия глобална беше разработена чрез Хоризонт 2020 година. Защо сега отново да започваме всичко от начало? Има общи насоки, по които е постигнато съгласие много отдавна. И механизма свързана Европа и Хоризонт 2020 година са действащи инструменти. Трябва ни такъв мултиплициращ ефект с възвръщаемост на инвестициите. Защо тези средства, които са за фундаментални изследвания, трябва сега да се използват за друго? И а, това би означавало промяна на стратегията и какво може да предприеме парламента, а, за да се осигури а, а, тази междинна проверка. Възможно ли е да не се определят такива средства, може би някои средства могат да се използват за свързана Европа или за Хоризонт 2020 година. И накрая това, което е, е предвидено в тази стратегия за самия фонд, трябва да има достатъчно общи насоки. Не става дума тук за всякакви, какъвто и да е проект. Те трябва да имат добавена стойност, полза за Европа. Ако а, кажем, че даден проект е прекалено рисков и не отговаря на изискванията, няма да се осъществява. Сега по техническите аспекти, да, наистина трябва да се работи в тази посока. Но как това да бъде приложено на място, удовлетворително, да бъдат защитени инвестиционните планове, с които разполагаме Е, благодаря. Много доста трудно е, ми е, беше да ви прекъсна. Много интересно беше това, което казах. А освен това се повреди и а, а, нашият а, машината за отчитане на времето за изказване. Сега ще си гледам собствения часовник и ще ви прекъсвам на третата минута. Господин Тюрменс. Аз пък е, много се радвам, когато се повреди този часовник. И така, откъде идват парите? Това беше първият въпрос. Ние трябва да отстояваме нашите придобивки. Две години и половина водихме тези преговори и не трябва това, което сме постигнали, да бъде потъпкано, отхвърлено – е, втор, на второ място трябва да се определят критерии, включително и е, за инвеститорите. Е, за да инвестират те, трябва нещата да са ясни, трябва да има полза и за Европейския съюз, разбира се. Да бъдат защитени също така иновационните ефикасни инструменти, защото е, ще бъде безмислено това, което е натрупано през е, в продължение на 6 години е, да бъде отхвърлено. Показаното от Катлин искам да кажа, че а, аз съм за това, което ти подчерта. Разбира се, и техническата помощ и тези средства, които да бъдат централизирани в някакъв орган, също така и за средствата за университетите. Така че те да могат good products. One is we need uh, the ring fence. Аз мятам, че има два инструмента и част от средствата за техническа помощ да бъдат разходвани за централните структури. трябват и децентрализирани средства, които да бъдат в помощ на общините така че да могат да осъществят крупни проекти. Тук трябва да бъдем особено бдителни. Каква е стратегията на Европейската комисия? Ще, комисията ще се споразумее с съвета. Тази сутрин един представител на комисията каза, че съветът ще е съгласен по този въпрос – а комисията иска да постигне споразумение с комисията за бюджета. По бюджета, защото тя е по склонна да преговаря, отколкото нашата комисия. И а, смятам, и това е от интерес за всички нас, с оглед на сроковете, а, има опасност много късно да се включим, защото е възможно комисията да постигне споразумение с държавите членки и чрез комисията по бюджет да приложи на практика това споразумение. А ние ще губим време по детайлите и ще изпуснем влака. И смятам, че трябва добре да обсъдим нещата с всички, които работят по тази тема. Дали наистина а, не е много кратък а, този срок, който е определен. Колегата Ферера, благодаря, господин председател. Внимателно изслушах всички оратори, които се изказаха до момента. Споделям тези затруднения и трудности, които бяха изказани. И госпожа Ван Брент ясно изрази тази позиция. Тя, тя ясно а, посочи, че основният въпрос е откъде идват тези средства. Ще се променят а, рамките на изследователската дейност, а, да се съкратят тези 2,7 милиарда, а, трябва, разбира се, да обсъдим последиците от тези съкръщения. А, наистина, дебата не беше насочен към а, фундаменталните изследвания. Вниманието беше насочено по-скоро към продукта, И с това предложение много сериозно ще пострада научно-изследователската дейност. Втория въпрос, който стои е къде е, ще бъдат насочени тези средства? Как ще бъдат те разпределени? А, и този въпрос а, трябва писменно да бъде зададен на комисията и на съвета. Кой ще взима решение по приоритетите, по общите насоки и а, разпределянето на тези средства, на тези инвестиции? Не виждаме представители на държавите, ще има на финансовите пазари и на експертите. Какви интереси ще защитават те? За какво ще взимат решения? Дали няма да настояват за възстановяването краткосрочно на тези инвестиции, и възвръщаемостта и в крайна сметка да не доведе всичко това до създаване на работни места. Това също е сериозен проблем според нас не само откъде идват парите, но и къде ще отидат те и кой ще взима решение за тези инвестиции. Може би ще трябва да се направят промени в ръководните органи. Благодаря, колеги. Както виждате, часовника отново действа. Всъщност той само за Клод не действаше, а сега проработи. Драги колеги, има и други желаещи да се изкажат. Е, повече желаещи няма да вписваме в този списък. Само с една минута ще разполагате за изказване. А, също така и Председателят се обръща към преводачите с искане да останат още 10 минути до 12.40. Господин Тошеновски, имате една минута. Съгласен съм с много отказаното. Искам да се присъединя към тези, които подчертаха колко е важно не само откъде идват тези пари, но и къде от, ще отидат те, за какво ще бъдат раз, изразходвани. А, всъщност 200 милиона ще бъдат прехвърлени, но къде? Това е въпросът. Много са въпросите всъщност и аз също споделям това, което беше казано по определенето на методите. Сега трябва много бързо да определим по какъв начин ще се осъществи възвръщамостта на тези инвестиции. Благодаря. Някой тук зададе въпроса по стратегия на комисията, но няма такава стратегия. Имам чувството, че напълно слепешком напредва комисията. Има бюджетни разходи по Хоризонт 2020 година. Според мен е недопустимо да се е, орежат средствата за е, е, научно-изследователската дейност. Има държави с съвсем конкретни проекти в тази сфера. Изследователски институции, институти, които участват в Хоризонт 2020 година. Напълно съм съгласна с Катлин тези урязани средства в тази бюджетна линия трябва да бъдат променени. Благодаря. Благодаря много. Следващия оратор, госпожа Дали. Благодаря, господин председател. Това, което чуваме тук, е, наистина буди сериозна тревога и се надявам това да бъде отчетено. Откъде идват тези средства, къде ще отидат е, А, наистина да се инвестира някъде, не това е правилният път. Важно е инвестициите да бъдат съобразени с целите на Хоризонт 2020 година и пакета климат и, енер... климат и енергетика. Дали рискови проекти ще бъдат финансирани? Каква е гаранцията, че инвестициите ще отидат в амбициозни проекти, създаващи а, работни места. Господин Нистелрой, благодаря, господин председателю. zeggen over de punten die aangewezen worden waar de bezuinigingen voor de. de, de... Uh, наистина трябва да се изчисти въпроса с происхода на тези средства, както и с разпределението им. Докладчика казва, че е постигнат баланс между свързана Европа и Хоризонт 2020 година, не можем да изпразим от съдържание тези програми. Да, но могат да се търсят и други източници на средства. Дали е, ще постигнете и друг баланс, но още едната седмица трябва да постигнете съгласие с координаторите. Господин Гайер. Моя колега... Е, бих искал да успокоя, успокоя колегата си, Томас е, на Комисията по външни въпроси наистина е, се застъпва за това да мине предложението им без поправки, но не бих искал да стане това. Едно предложение е, към тази комисия. Ако е, погледнем отделните мерки, за които ще се изразходят средствата, тогава ще помоля е, да е, се даде различен шанс на е, този проект. Е, Комисар Ретингер спомена колко бързо е, се развиват е, нещата в е, цифровата област. Така че тук има голям потенциал и би трябвало да формулираме това очакване. При пътната структура нещата стоят различно, но за Хоризонт 2020 Е, близо е, остават средства от различни комисии, които всъщност не са използвани. Те са на разположение и трябва да се върнат на държавите членки. Сега госпожа Ернст. Ähm, в Германия има една поговорка, която казва от е, левия джоб в десния джоб вада пари от единия и ги слагам в другия. Въпросът ми е сега в кое има повече смисъл? Дали чрез тази процедура ще променим нещо, ако говорим за Хоризонт 2020 или свързване на Европа, дали ще извадим от тях парите да запушим дупка някъде другаде, това са едни и същи средства фиксирани. Така че това, което правим е всъщност е, режем нашия бюджет. Е, е, а би трябвало само да заявим кое е важно и кое не. Въпросът ми е каква роля играят целите в, по отношение на климата или енергийните в тези проекти, дали те играят някаква роля в тези проекти, дали някой следи е, как върват нещата или просто е, следващия въпрос е кой контролира е, този фонд. Аз наистина много се съмнявам в начина по който той е управляван до сега. Благодаря. Драги колеги, да, никой не е доволен, защото трябва да вземем решение по свързана Европа и по Хоризонт 2020 година. Някои инициативи, бил съм и докладчик по тази тема, са нови инициативи, като Европейски институт за научно-изследователска дейност и технологии, и включването в мрежа на тези институции е също важен въпрос. Сега давам думата на комисията. Две минути имате. Наистина доста време нямам. Благодаря, ще бъда съвсем кратък. Аз не съм този, когато обявихте, но така или иначе, без значение от Европейската комисия. Откъде идват парите и къде ще отидат? Това са основните въпроси. Разбирам критичните бележки за това, че се урязват средствата на СЕФ и на Хоризонт 2020, но би следвало да имаме предвид какво се поставя на карта. Сега, съкръщенията не са драстични. Е, някъде за следващия 5 годишен период имаме общо взето 79 милиарда и от тия 79 милиарда се взимат 3,5. Така че това не е драстично. Сега, е, твърди се, че някои проекти, които са предназначени е, да бъдат финансирани безвъзместно, не биха могли да бъдат е, инвестиционни проекти, но не. Европейската комисия ще диференцира. в зависимост от спецификата на проекта ще се избере и възмезното или безвъзмезното финансиране. Така, къде ще отидат парите? Е, наясно сме с е, желанието да се контролират строго критериите, но разбира се, трябва да, да, да има и, и, и, и мярка. Експертите трябва да бъдат независими и е, инвестиционните проекти да бъдат полезни не просто от гледна точка на обществения интерес, а и да бъдат инвестиционни проекти, които е, да се рентират е, е, съобразно обичайните стандарти. Трябва да привличаме частни инвеститори и следователно трябва да проявим известна гъвкавост. Готови сме за, за контрол, разбира се, но бихме желали да избегнем политизирането на инвестиционните решения, тъй като една политическа къвга може да продължи и години и така да отблъснем частния инвеститор. Това беше, господин председател. Благодаря. Така, уважаеми колеги, да помним. Вторник. Всъщност, госпожа докладчицата ще помоля да каже няколко думи. Но вторник Страсбург, два часа е, с е, заместник председателя Катайнен е, и комисаря Мойнас. А в понеделника преди това, извънредно, два часа помежду ни. Докладчицата. Накратко, да, благодаря на всички ви. Значи на една вълна сме общо взето. Смятам, едни и същи проблеми набелязваме и вече моята работа е през едните дни да разговарям двустранно с, с много е, и, и да, да се така очертае скелета на, на доклада плана. Обещавам внимателно да слушам през идните дни и да взаимодействам най-ефикасно всички ви. Благодаря. Успех, Катрин, не ви е лесна работата. Ще се видим отново, колеги, в 15 часа. Благодаря. Благодаря на преводачите. Благодарим, господин председател. Ето на 11 минути по-късно.